много ви благодаря. Питахте се да отговорите на всичките тези въпроси, които бяха свързани с вашата работа. Преминаваме към първи оратор МНП. Жан-Пол Гозес. Мерси, мадам ле президент. Благодаря, господин председател, господин госпожо председател. Добре дошли на това второ съвещание. Разрешете ми да не се е, поставям да не се съглася с абсолютно всичко. Като ви слушам, всичко е предвидимо, решенията са взети, всичко е обяснило, всичко е чудесно и няма никакви странични щети. Не смятам, че се срещаме с едни и същи граждани, защото след Кипър и Гърция всеки ден се срещам с граждани, давал съм тук лекции. Всички ми задават и същи въпроси по Кипър. И аз се питам дали вие си давате сметка, вие и вашите колеги, за фиаското, което беше начина по който беше разглеждан този проблем. Ако сте осъзнали страничните щети, които са нанесени, поради това, че вие нарушихте имиджа на Европейския съюз, докато ставаше дума за междуправителствени отношения, защото нашите граждани не виждат разликата. Как говори се за Европа, те, гражданите не правят разлика между Европа и междуправителствените отношения, а днес никой или все по-малко и по-малко хора има доверие в Европа. И за хората като вас, като мен. Ние имаме вяра в Европа, но ситуацията става много сложно. Екстремистските партии се развиват в нашите страни. Е, много ни е трудно да им обясним, че как повтарям едни и същи неща, аз е, уважавам тези, които говорят и всеки път успяват да казват различни, различни неща по различен начин с едни и същи думи, без никакви нови идеи. И въпросът ми е, как е, сериозно вие предвиждате с вашите колеги да обещетите използвам на този юридически термин, на тези е, странични щети, може би ще трябва една директива. Нашите граждани не го виждат. Е, виждат економията в някои страни, други виждат, като мен, че във Франция няма такава ситуация, но днес Европа има лош, лош имидж и е, правителствата правят големи изявления, обаче те как ще успеят да вдъхнат доверие на следващата година на европейските граждани. До година ще имаме сигурно голямо разочарование за начина по който гражданите виждат Европа. Благодаря. Uh, uh, Благодаря, господин Гозес, uh, за въпроса. Мисля, че разширявате въпроса. Той е много по-широк от а, въпроса, свързан с Кипър. Говори се за доверието в Европейския съюз, в институциите, начина по който се справяме с кризи и регенерираме економически растеж и така нататък. Това е много по-широко от въпроса за Кипър. Какво е заключението ми от Кипър? Трябва да обясняваме сложната ситуация и възможностите около нея. В случая с Кипър имаше голяма тежест и имаше малко варианти за това кой да понесе тази тежест. Не можеше да отиде към правителството тази тежест, защото това нямаше да е устойчиво и нямаше да има никакво бъдеще за Кипър дълго, дълъг период от време. Не можеше да го прехвърлим и другаде. Някои казаха, че е по-добре на всички депозити да отиде тази тежест. Това беше първото решение. Проблема беше тук, че хората се притесниха за системата за гарантиране на депозите. Това беше също съвсем различно, но хората в крайна сметка от това се притесниха. И накрая тежеста отиде на унези инвеститори в двете банки, където бяха съсредоточени основните рискове. Дали това е справедлив начин за справяне с кризата в банките в Кипър? Да, така мисля. И съм готов да защитавам позицията си. Следващото заключение. Трябва да се опитаме да излезем от начина на живеене в криза. Имаме структурни проблеми в различни държави Много късно се занимаваме с въпросите, които възникват на късен етап, както каза госпожа Болс също. Структурният начин е да работим по-бързо по банковия съюз, защото това е единствения начин, по който чисто структурно бихме могли да укрепим банките и да не чакаме нещата да се объркат. Ако имахме банков съюз преди 5 години, мисля, че ситуацията в Кипър и тези две големи банки нямаше да се случи това, което се случи. Аз съм убеден в това. Ако максимално бързо започнем да имаме добър надзорен механизъм, добри изисквания за капиталова наличност, една система за оздравяване на банките и система за гарантиране на депозите в цяла Европа, това ще върне доверието в банките. Разрушено ли е доверието към банките? Да. Само от Кипър ли идва разрушаването на доверието? Не. Ако хората се притесняват а, за банките си, това не е само поради Кипър, а поради структурните проблеми в банките и трябва да се справим с това и това правим в момента. Е, аз е, Зададох общия въпрос за Европа, но като става дума за е, банковия съюз, искам само да припомня, че този парламент беше предложил през януари 2010 година да осъществи банковия съюз, така както съществяваме днес. Държавите членки не поискаха. Аз говорих за двустранни отношения, не говорих за, Европе... за Европа, но за останалото не са само банките, които безпокоят е, европейските граждани. Това беше коментар, не е въпрос парламентът се занимава с това. Сега за социалистите и демократите първи въпрос Леонардо Доминичи. Thank you, Madam Chair. Signor Ministro. Господин министър, имам един въпрос. Io credo che il Смятам, че основният проблем по-настоящем е какво да прави Европа и еврозоната по-специално, за да може да върне към живот кипърската економика, защото всички прогнози, които познавате много добре, са драматични и поставят под риск бъдещето на тази страна. Понякога оставам с впечатление, че ние сме така потънали в техна... техническите проблеми, че губим от представя как изглежда живота на обикновения човек. Прави мерки за по-добри инвестиции и като че ли няма предложения в тази сфера, и що се отнася до Кипър също. И за това бих искал да се съсредоточа а, по нещо, което вие засегнахте в последната част а, на своето изказване. Говоря за контрола на движението на капитали вътре в еврозоната. Каза се, че с Кипър се наруши едно табу, като се въведе и блоковото движение на капитали е, аз лично доста гъвково тълкувам 63, 64, 65 член от а, договора. Преминахме от една ситуация, в която се отричаше въобще съществуването на движението на капитали и Другата крайност, Кипър, беше да се въведат много тежки мерки и извънредни мерки. Според мен, би трябвало да се създадат инструменти и механизми за намеса, които да бъдат общи и да бъдат екс-анте, т.е. превентивни, а не едностранни и екс-пост, последващи, когато бомбата вече е гръмнала. Има специфични ситуации, разбира се, но би трябвало да има и общи стратегии. И затова питам, мислите ли по този въпрос изобщо в Еврогрупата? Как да се въведат инструменти, които да бъдат полезни, за да се коригират изкривяванията и съществуващите проблеми, що се отнася до трансграничния пренос на капитали, без да а, се пречи, а напротив да се помага на единния пазар. Принципът трябва да е свързан с възможността да се направи разлика между движение на капитали от различни видове. Онези, които са финансови и спекулативни от една страна и онези, които са свързани с инвестиции, с търговия, с плащане за услуги. Един кратък пример. Вече съществуват технически инструменти, като например Target 2, който добре бе реформиран, дори някой говори и за Target 3 и е свързано с реалната економика най-вече. И то може да бъде полезно за тази цел, защото ще играе основна роля, а тук е много важна и евросистемата и Централната банка. Между другите предложения, които могат да се направят, това е един от инструментите, който може да помогне връзката между реалната економика и финансовия сектор. И накрая. Не е вярно, че пазарите винаги правят най-доброто. Капиталите винаги знаят къде да отидат. Дори отиват на места, които са грешни. След Кипър се появи момент да се изправим съвсем сериозно пред този проблем в еврозоната. Благодаря. Um, well, a, a Много труден въпрос, защото мисля, че голямата част от темите, които засегнахте, би трябвало да бъдат засегнати от Екофин, а не Еврогрупата. Става дума за капиталови пазари, голямата част от банковия съюз. Така че не знам точно на къде да кажа, че вървим. Но капиталовите рестрикции, те, е, за съжаление, съществуват. при свободното движение на капитали. В случая с Кипър те са неизбежни. След кризата нещата доста се промениха и ефекта върху от двете банки можеше да отиде върху всички останали. Така че беше неизбежно. Що се отнася до изграждането на кипърската економика, нейното възраждане – според мен това трябва да бъде топ приоритета за правителството и трябва да бъде подпомогнато максимално от Европейския съюз и Европейската комисия. Тя каза, че ще направи всичко възможно с наличните средства, така щото да помогне на Кипър да възстанови економиката си. Има два начина да разглеждаме този въпрос. Единият е свързан с преструктурирането на финансовия сектор. Някой казаха, че това трябва да стане по-постепенно. Аз обаче смятам, че щеше да е много по-трудно. Щеше да отнеме много повече време. Начинът по който това се случва по-настоящем е доста груп, наистина, особено тези две банки. Едната напълно преструктурирана, другата затворена. Но то дава възможност на кипърската економика много бързо да се рестартира и да се възстанови. Така че в началото навлизаме надълбоко, но след това по-бързо можем да възстановим нещата. В дългосрочен план мисля, че това е важно за а, този сектор. Всички други дискусии няма да навлизам в тях. Е, като председател на Еврогрупата не мисля, че те са въпроси, които засягат мен. Добре. Алди Силви Голар. Добър ден, господин министр. Благодаря, че сте тук. Има нещо, което харесвам във вашето поведение. Вие сте храбър, вие сте готов да поемете всичките думи на Еврогрупата. Това е добре, повечето хора избягват. Но ми се струва, че отивате малко далече. Дали заслужава да поемете всичко на ваш гръб, всичко, което са направили тези, които са били преди вас или хора, които са на власт в други страни? Защото, откровено казано, вие говорите тук с проевропейци, които имат най-доброто желание да ви подкрепят, но начина по който говорите може само да ви убеди, че има нещо, което куца в е, управлението на зоната евро. Казвате първо, че има изключителни обстоятелства, но договорите дават на министрите на економиката и финансите от години вече отговорността за е, взаимното, взаимния надзор. Така че ако сме оставили нещо изключително в Кипър, това е просто защото Еврогрупата не си е свършила правилно работата. И това е било още преди вие да сте там. Аз не искам да обвинявам никой, но сме изпадали в една ситуация, в която не се е появила и така от е, преди малко. Второ, вие отговаряте, отказвате да отговаряте, но е, никой няма да ви вярва, както каза колегата по отношение съотношенията на силите в Еврогрупата. Това е един орган, където различните правителства управляват съвместно економическите финансови въпроси на общата валута. Но ако не може да знаем каква е позицията на едните и другите, ако няма демократичен дебат, как, защо искате гражданите да продължават да вярват в еврото? Аз имам един въпрос. Ако ставим миналото, то е минало, какво правите в този момент? Как, каква е вашия, вашия план, график, за да помогнете на Кипър утре? Каква е, каква е вашия план, за да избегнете това разпокъсване на а, различните а, лихвени проценти в зоната евро? Какво правите, за да може финансови и банкови въпроси, които се влачат и по които е, никой не може да се знае дали това, което е решил съвета, се приема от всички. Защото мога да ви кажа едно нещо. Опитайте се да накарате колегите да млъкнат. Ако вие поемате всичко на вашия гръб, накарайте ги другите да мълчат, поне защото ще знаем, че само вие говорите. Ще е чудесно. И аз ви питам, какво правите най-напред, за да включите в дневния ред не само Genuine Rob или това са празни приказки прямо сериозната, сериозната ситуация. Въпросът е да знаем дали утре ще имаме нещо друго, освен на управлението от някакъв националистичен картел, който защитава своите интереси, всеки своите интереси, но който отказва да приеме, е, да, да, да поеме решенията пред европейския народ, решенията, които е взел. Um, much, um, um, your... Благодаря, госпожо Голар, за въпросите, които ми зададохте. самото естество на Еврогрупата е всичко това, защото това е междуправителствена група министри. Подобно на мен, те с удоволствие идват в Европейския парламент, за да подават цялата информация, да отговарят на всичките ви въпроси, но решението, в крайна сметка, се взема от нашите парламенти. Поне при мен става така в моята страна. Парламента се среща с мен поне два пъти месечно по всички въпроси, свързани с еврото, с банковия съюз. И мисля, че същото а, се отнася за доста министри от Еврогрупата. Ако искате да промените това, ние не можем да го променим днес след обяд. Ето, това е моя контекст. Моя отговорност е да говоря не само с парламентите, но и с а, хората, които биха искали да знаят как ще се справим с структурните проблеми. Има ли причина за оптимизъм? Могат ли да вярват, че еврозоната ще стане по-силна? изобщо ще оцелее, че ще се справим с всички заплахи, които бяха пред нас последните години. И според мен да, аз съм убеден в това, аз съм оптимист. Смятам, че като колегата до вас виждам, че казва не. Аз пък вярвам, аз съм оптимист, смятам, че можем да се справим с това. Смятам, че изграждаме мрежи за срещи, за да можем да се срещаме и с Европейската комисия и а, да работим по структурните реформи. Структурни реформи, които са необходими във всички държави членки, не само на юг или на север. А, това ще подобри нашата конкурентоспособност като еврозона и като Европейски съюз. Един от а, системните проблеми по-настоящем е свързан с банковия сектор. Какво правя аз? Ето, за мен тези проблеми са приоритет. Те са заплаха за истинското економическо развитие, те са заплаха пред работните места, те са заплаха за всички малки и средни предприятия в Европа, които биха искали да инвестират, които смятат, че има нови възможности, които искат да ходят, да вървят, извинете, напред. Те не могат да получат кредити. Питате ме какво правя? Ето, смятам, че това е приоритет за мен и за това работя. Това ще даде възможност за нови економически възможности за еврозоната, за малките и средни предприятия в различните държави членки. Спирам до тук, тъй като виждам, че не сте доволни от отговора ми. Искам да направя коментар. Вие сте най-оптимистично настроения гробар, който някога съм срещал. That... Едно знам. Всички ние Имаме обща отговорност. Трябва а, да привлечем гражданите си във всички наши страни. И за това а, няма да убедим хората. А, че в е, Брюксел се прави подходящото за укрепване е, на економическия и паричния съюз. просто така. Е, борим ли се? Борим се, но винаги сме се движили напред. Ако това не се вярва, не виждаме как можем да убедим гражданите в избирателна година. Точно това е проблемът, че не можем да ги убедим във вашата политика. Да, започва да става оживено. Винаги е интересно така. Сега, е, е, Дирк Ян Епинг. Nou, ik heb eh, meneer, uh, geachte minister, maar een hele korte vraag. Ik zal even wachten. Е, господине, искам да ви задам един кратък въпрос и ще се изкажа на холандски. Белгийската делегация в моята група много настоява на холандския език. Силви ти вече се изказа, сега е мой ред. Току-що говорихте е, за е, фискалната консолидация е, в Кипър. Напълно съм съгласен с това, което казахте. Въпросът обаче е доколко тази фискална консолидация ще събуди доверие. Вчера чухме министра на финансите на Франция господин Московиси и цитирам Свидетели сме на края на догмата за бюджетната дисциплина. Край на бюджетната дисциплина. Какъв е вашият отговор на този коментар? Как бихте реагирали? Имате точно 4,5 минути да ни кажете какво мислите за изявлението на господин Московиси. Ако ми позволите, ще отговоря на английски. Не мисля, т.е. мисля, че стратегията на Еврогрупата има поне три елемента, не само бюджетна дисциплина. Фискална консолидация – работа в посока към по-балансирани бюджети, със скорост, която економическият контекст позволява. Второ, всички трябва да се стремим към структурни реформи, за да могат нашите страни и еврозоната като цяло да станат по-конкурентоспособни. И трето, и това е най-върховият приоритет в момента да се справим с финансовата система, която в момента е доста рисков актив за реалната економика. Стратегията никога не се е изчерпвала с бюджетна дисциплина или е, урязване на бюджета. Винаги е, са съществували трите части, които споменах. И всички страни, когато работят с нас, трябва да постигнат резултати и в трите направления. Now, Дирк, ти искаш отново ли да се изкажеш? Daarop реагирам door te zeggen... Може би да отговоря със следните думи. Има много голяма, а, голям разнобой между Франция и Германия по този въпрос. Според господин Московиси, бюджетната дисциплина е приключила пътя си. Аз си мислех, че във Франция изобщо не са започвали да спазват бюджетна дисциплина. Но както и да е, Франция има по-бюджет, е, по-балансиран бюджет, а от е, Германия чуваме съвсем ясно, че Франция има една година да си изпълни ангажиментите. Как според вас е, ще се стигне до съгласие между Германия и Франция? Мисля, че на този етап е разумно да изчакаме окончателните предложения, които ще направи този месец Оли Рен. И след това предстои да ги обсъдим в Еврогрупата през юни. Няма сега да коментирам отделни страни освен ако става дума за моята страна и мога да взема отношение като министър на финансите на Холандия. Мога само да повторя, че ние всички поемаме отговорност да изпълним това, за което сме се разбрали. А сме се разбрали да работим в посока към по-балансирани бюджети. Може да се даде и ще бъде дадено повече време на някои страни, ако актуалното економическо положение показва сериозно свиване или има тежки економически заплахи. Комисията е тази, е, която трябва да анализира положението в съответната страна и да прецени дали трябва да се даде допълнителен срок за постигане на целите. Но дори е, страните, кои, които получат допълнителен срок, не трябва да спират структурните реформи, кои в противен случай е, еврозоната и економическия и валутен съюз ще бъдат под заплаха. Там мисля, че не трябва да се губи време. Сега, господин Гиголт от Зелените. Благодаря. Добър ден. Искам да задам само два въпроса. Първият. Мисля, че да се откаже на нас да ни се даде отговор. Как се е стигнало до погрешни програми, които всъщност разтърсиха из основи еврозоната, не е приемливо. Този парламент има право да знае как системата на преговори доведе до резултат, който в последствие не бе посрещнат със съгласие в Кипър и постави под съмнение а, е, гаранциите за нашите влогове. Не искам сега да дискутираме мъдростта на това решение. Мисля, че там отговорът е ясен. Ние като парламент обаче имаме право да чуем повече от вас за това как е прието това погрешно решение. Искаме това писмено от вас. И искам да знам дали точно ще ни дадете писмен отговор, защо този процес е отвенча с провал. Ние имаме право да знаем и гражданите имат право да знаят това. много е ефтино да се каже няма да отговоря, аз съм цар на еврогрупата, аз си нося отговорността. Не искаме да знаем защо процесът се увенча с неуспех. И вторият ми въпрос е Договорът за Европейския стабилизационен механизъм е много ясен. Само ако задлъжнелостта на страната и економическата стратегия са стабилни, има тази страна право да получи средства. Но от друга страна има допускане, че вие искате да свиете финансовия сектор на Кипър от 350%, с 350%. А, обаче за тази година и за следващата година а, сте предвидили съкръщаване само с 12,5%. Това е водоекономика. Смятате ли, че тези цифри са надежни? Вярвате ли в а, тях? И искрено ни кажете дали вярвате. Второ, какъв е вашият резервен план, ако допусканията ви се окажат прекалено оптимистични? Um, thank you very much. Um... Благодаря ви, господин Гиголд. Не, не съм цар. Ние в Холандия току-що бяхме свидетели на встъпването в длъжност на новия холандски крал. Един крал не стига. Аз а, мисля, че а, решението беше разумно. Според мен то ще даде резултати. А, и а, не мога да а, ви кажа как от тук ще а, процедираме и какви ще са точно резултатите, а, защото а, това беше резултат от изискванията на министрите в а, еврозоната и съжалявам, че а, е, не, намирате за неприемлив моя отказ да отговарям, а, е, но а, е, не мога да направя нищо друго. Не, вижте, има разлика между това а, да ми кажете кой министър какво е говорил и да ми опишете а, кое в процеса не е сработило, за да не се стигне до резултати. А, Едно е да се каже какво не можете да постигнете, друго е да се откаже да се говори. И аз все още очаквам от вас писмен отговор, в който да обясните а, защо процесът не доведе до резултатите. Вижте, не мога да се съглася с вас и не мога да съглася, че резултатите са толкова лоши. С оглед на обстоятелствата в банковата система на Кипър, ние е, всички е, сме допуснали тя да се разраства е, до безкрайност. И капацитетът на кипърското правителство да понесе дори и малка част от това бреме, като се има предвид невъзможността и несправедливостта, която би се проявила към кипърския вложител и кипърския дънакоплатец, мисля, че успяхме най-справедливо да подходим. Ние се съсредоточихме върху банките, където от години са се трупали а, е, проблеми а, е, и а, е, да спрем ендемията, така че тя да не засегне а, цялата банкова система на Кипър. А, това не е проблем на Европа, това е проблем на един лошо управляван финансов сектор в отделна държава членка. Ние в Еврогрупата редица пъти сме обсъждали. Разбира се, имаше и много предварителни обсъждания. Аз съм имал контакти с кипърците Тройката участваше много активно и работи с кипърците по различни модели и а, а, за това как да бъде а, разпределена тежеста. И в Еврогрупата сме постигнали решение, което бе подкрепено от всички. Както знаете, ние трябва да действаме с консенсус. Включително и кипърците са се а, съгласили. Те имаха много категорична позиция за това а, как да се отнесем към а, а, банките им и а, това е до някъде обяснява защо бяха необходими цели няколко седмици да се стигне до някакъв резултат. А, сега, а, резултатите не поставят под съмнение а, системата за гарантиране на влоговете. А, налогът а, беше форма на данъчно облагане на а, влоговете. И много държави членки имат данъчно облагане на а, влоговете. В окончателното крайното решение е, нямаше е, нищо за влоговете под 100 000 евро, както знаете. Така че, за съжаление, не мога да навляза във всички е, детайли на процеса. Но като се има предвид колко са сложни обстоятелствата, мисля, че нашето решение беше най-добро възможно. Това е въпрос, въпрос на устойчивост. Вярвате ли, че е устойчиво решението ви? Дали е устойчиво Какви ще, какъв ще бъде економическият растеж и какви ще бъдат възможностите? Как ще се развие устойчивостта на, на данъчната система? За това ние черпим информация от тройката. Комисията и МВФ работят с тези статистически данни и ни ги дават, така че имаме по две становища. И в двете становища се посочва, че начинът по който се работи сега Кипър би трябвало да, трябва да позволи на Кипър да се възстанови до няколко години, да тръгне отново към економически растеж и за нас това е устойчиво. Ние нямаме собствени економически модели, ние всъщност разчитаме на економическите модели на МВФ и на Европейската комисия. Председателят. Ще се опитаме да ускорим малко. Ерген Йорген Клютер. от името на ГОЕ. Ja, Шерон. Министр... Благодаря, Шарон. Господин министър, имам няколко кратки въпроса. Неколкократно споменахте, казахте до къде са стигнали реформите, които трябва да бъдат предприяти. Бих искал да знам какво разбирате под реформи, до къде трябва да доведат. Вие говорихте доста общо и вече бяха проведени цяла поредица реформи. Ми се иска все пак да бъдете малко по-конкретен. И второ, това, което казахте в уводното си слово с тази е, лавинообразен ефект. В... Е, бяха взети доста много мерки в Гърция, но стана така, че кипърските банки загубиха 4,5 милиона е, евро. Имаше компенсации, които бяха отпуснати от е, кипърското правителство то не беше поискало компенсации на времето, трябваше да го направи. И това е причина, поради която стигнахме до тази банкова криза. Тъй, че от гледна точка на Кипър, може ли да се запитаме дали не е време да поискаме някаква компенсация, защото част от кризата в Кипър се дължи на гръцката криза. Какво е вашето становище? И още един въпрос, който проистича от това. Вие непрекъснато говорите за европейски страни. Но тук се говори за вътрешния пазар и ако е, гледам на Кипър от е, гледната точка на този вътрешен пазар, финансовия сектор не е чак толкова голям. Имаме система с е, банкови мерки, но това не е достатъчно. Защо вие оценявате в съвета страните индивидуално, оставяте на страни вътрешния общия пазар – за който трябва да се държи сметка, защото в такъв случай ще стигнем до други заключения. И още един въпрос, който също е свързан с тази тема. Вчера в Wall Street Journal четох, че е, таксата за облагането на данъчните на финансовите операции, прощавайте, не е, е решение за излизането от криза. Какво е вашето становище? Не считате ли, че, че тук става дума за едно участие на Европейския парламент в измъкването от кризата? Um, Благодаря, господин Клютер. Вие Попитахте какви реформи съм имал предвид. Вижте, зависи за коя страна говорим. В моята страна ние осъществяваме е, реформа и на пазара на труда, и на здравеопазването, и на е, пазара на жилища, много проблемен е, в Холандия и на пенсионната система. Пенсионната възраст е проблем в много страни. Проблемът на жили... с жилищата съществува в някои страни. Проблемът с пазара на труда съществува в повече страни. Може би има и други примери. Мисля, че когато говорим за финансовия сектор а, е, и се опитваме да гарантираме неговата солидност а, е, и принос за реалната економика, а, е, това говорим за проблем, който съществува във всички страни. Ние в Холандия трябваше да национализираме две банки, които генерираха проблеми. Така отговарям за структурните реформи. Проблемът там че ние искаме да запазим европейския социален модел и същевременно да възстановим конкурентоспособността си. Е, в такъв случай се нуждаем от реформи в някои от секторите, които посочи. Знаете, че ние в Холандия е, субсидираме чрез данъчната система пазара на жилищата. И това се оказа е, източник на големи нарушения и изкривявания. Е, трябва да ги преодолеем и е, да върнем е, така здравината на нашия пазар е, в, на жилища. Не, раз, не съм сигурен, че разбрах втория ви въпрос. Той за какво се отнасяше за това как начина по който сме поступили в Гърция се е отразил върху Кипър и дали не трябва да дължим обещетени? Не, вижте. Кипърските банки са решили да инвестират в гръцки облигации и в гръцка задлъжнялост в момент, когато това вече беше доста рисковано. А това са направили защото приходите е, от тези е, инвестиции са били е, много високи. Защо? Защото вече са рискови инвестиции. Извинете, едно уточнение. Само едно уточнение. Говорим за съкръщенията които бяха решени, за които бе взето решение в Кипър, в Гърция и от които проистече напрежение за Кипър. Това е определена последица от ставащото в друга държава членка на Европейския съюз и може би трябваше да се прояви солидарност. Тоест въпросът Вторият ми въпрос е дали не трябваше в резултат на тази взаимна обвързаност да поступим по друг начин в Кипър. Пак бих отговорил така. Банковата система на Кипър се е стремила към висока възвръщаемост и затова е поемала високи рискове, влагайки пари в гръцки облигации и в а, а, гръцки заеми. Това си е било рисковано към момента на извършване на тези операции. Не е, е проблемът в това, че а, ставащото в Гърция е повлияло върху Кипър, а моделът на банкова дейност в а, Кипър а, така е повишил рисковете, че а, в един момент да правителството не е успяло да се справи с тях. За това, според мен не трябва да има обещетение. Що се отнася до данъка върху финансовите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 той, е, този въпрос не е в дневния ред е, на Еврогрупата. Министрите е, се занимават с него. Аз мога да ви кажа каква е позицията на Холандското министерство на финансите. Ние проявяваме интерес към този данък, обаче не толкова голям, защото той ще удари пенсиите на холандските пенсионери. Това са пари, които десетилетия хората са отделяли, за да могат да разчитат на тях на старини. И за това ние имаме резервирано отношение. Освен това, не смятаме, че средствата, които се генерират чрез този данък върху финансовите операции, ако бъде въведен, не трябва да се вливат в европейския бюджет. Те трябва да се вливат в националните бюджети. Имаме някои доста така категорични възгледи по този въпрос. Сега, за Кипър, които са купували кипърски, е, гръцки облигации. Бяха чули, че няма да има така наречената подстрижка. Различни организации искаха да има инвестиции в е, Гърция тогава, така че те чисто и просто а, са решили да приемат този риск. Ханс Питер Мартин. Ja, ähm, Благодаря. Вие си давате сметка за семетресението в Европа с този напълно погрешен подход, с, например, поставянето под въпрос гарантирането на депозити над, под до 100 000 евро и така нататък. Е, какво ще направите вие, за да не станете с впечатление, че Европа поставя под въпрос е, тези е, депозити до 100 000 евро. Защото това стана в Кипр, обаче европейците се страхуват това нещо да не стане навсякъде. Освен това, тук е, може да споменем Португалия. Съвсем ясно е, че някои са, биват третирани по-добре, отколкото другите. Примерно кипърците се справят по-добре, отколкото португалците, защото на тях им се отпускат по-дълги срокове и така нататък. Тъй, че бих искал да знае дали се е, прилагат, е, е дали се измерва всичко с един аршин или дали се държи сметка за всяка страна по-отделно. Например, в Австрия имам един финансов, има финансов сектор, който е изключително важен. Банковия сектор е изключително важен. Считате ли, че е, банковият сектор е по-слаб в различните страни и спрямо други критерии, за да може, примерно, един ден да се поиска помощ от Европейския съюз. Right. Um, thank you very much for your questions. First... Благодаря за въпросите. Първо мога ли да гарантирам на вложителите, че влоговете до 100 000 са гарантирани. Мога да гарантирам пред всички, и точно за това работим по директивата за оздравяването на банките, за това, че тези е, депозити няма да бъдат пипани. Както знаете, в много държави има данък върху влоговете и смятам, че това трябва да се разглежда като вид данъчно облагане. Ще го оставим обаче на страна решението ни е, за двете банки беше доста по-целенасочено. Затова имаме нужда от директивата за озряване на банките, което ще даде възможност да разрешим тези въпроси. Участието на частния сектор, инвеститори, както и вложителите. Сега за Португалия. Вие казахте, че имаме нужда от равно третиране на всички държави. Трябва да заявя, че нямаме нужда от равно третиране на всички държави. Трябва да вземем предвид различните обстоятелства, в различните държави членки. И би било доста неуместно всички да бъдат подвеждани под един знаменател. Европейската комисия сега разглежда отделните държави, каква е позицията им, економическото им положение, какви са пречките пред тях, каква фискална консолидация са извършили, какви допълнителни реформи ще направят и чак след това ще реши а, какви мерки ще предприеме за отделните държави. Аз мятам, че това е правилният подход. Що се отнася до Португалия и Ирландия, както знаете, мисля, че миналия месец бяхме в Ирландия. Решихме да удължим програмните фондове и а, падежите на тези средства, които бяха отпуснати по съответните фондове. Повече време се прецени, че трябва да се даде за постигане на целта намаляване на свръхдефицита. Така че Португалия получава удължаване на сроковете. Наистина смятам, че всяка държава трябва да, по, да бъде третирана в зависимост от ситуацията. Сега за Австрия няма да говоря. Не мисля, че размерът на банковия сектор сам по себе си показва дали економиката е здрава или не. А, всичко зависи от економиката, съотношението, така че, пак казвам, зависимо от ситуацията, различно трябва да разглеждаме нещата. Оставяме при Австрия, е НП е от Маркарас. Е, господин министър, госпожо председател, не става дума само за доверието в банките, но също и доверието в политическите лица, които взимат решения и доверието в решенията, които вземат тези политици. Това, което стана в Кипър, доведе до загуба на доверие в банките, но най-вече загуби, доведе до загуба на доверие в механизмите за вземане на решение на политическо равнище. Затова въпросът ми е следния. Как се виждате като председател на Еврогрупата? Имате ли функция на двигател е, или се само говорител, който се обръща към общественото мнение, което по-би ми харесало е, и което не установи до този момент? Дали тази функция на двигател позволява да се прилагат всичките политически решения, които са необходими, за да може да възстановим доверието в политическите решения. Вие успорихте господин Московици, но загубата на доверие в е, еврозоната се изразява в това, че министрите на финансите не са съгласни относно принципите, според които еврозоната трябва да действа. Вие какво правите, за да стане така, че работата на еврозоната да бъде виждана по един и същ начин от всичките министри на финансите. Разбира се, може всички да имат различно мнение, но ако един от тях е, каже нещо и другият каже обратното, европейските граждани ще се загубят. Нищо няма да разберат. Петър Мартин говори за това. Никой не каза, че всички трябва да бъдат е, третирани по един същ начин, но принципите, по които се действа, трябва да бъдат ясни. Може би да се прилагат по различен начин, но трябва тези принципи да бъдат точни, ясни, за да не може никой да бъде облагодетелстван или необлагодетелстван, или поне да има такова чувство. И друг въпрос бих искал да ми кажете съвсем конкретно, кои са инструментите, които ви липсват за да може да действате професионално, прозрачно и е, надежно, за да може да решавате проблемите в Кипър, в Словения, в Португалия. Вие какво правите, за да получите необходими, необходимите ви инструменти преди края на нашия мандат и то на ясна правна основа? Как ще ускорите нещата, защото за момента нещата се влачат, много проблеми са решени. Имаме чувството, че Парламентът е, в момента е много по-далеч, отколкото съвета. И там вие носите е, сериозна отговорност, освен за еврозоната и Екофин. Е, Благодаря. Аз съм говорител, модератор и поне един от двигателите на еврозоната. Защо казвам един от двигателите? Защото председателят на еврогрупата не изнася моноспектакъл, а, той работи заедно със своите колеги. Питате ме как така различните министри имат различни становища. И са политици. Това е едно да ме питате как можем да обясним, че има политици с различни становища. Това е нормално. Но, когато е необходимо, стигаме до съвместни решения. Такова беше решението за Кипър. То бе неизбежно. Бе много трудно, но при дадените обстоятелства, според мен, пак казвам, това бе неизбежното решение. Реструктурирахме една банка, за да дадем възможност на другите банки да се съвземат. Излязахме с меморандум за разбирателство, който показва на цяла Европа, на гражданите на Кипър, какво прави правителството, като фискална консолидация, като реформи. И това е един процес, който е тежък, но който показва пътя към бъдещето. Казахте, че всяка страна трябва да бъде третирана различно, но принципите трябва да са еднакви. Прав сте. Единият от принципите на различните програми е, че дългът, който носи държавата, трябва да бъде устойчив. И това е, е водещия принцип и подхода ни към Кипър. Някои ни попитаха, защо не спасихте изцяло Кипър. Защото Кипър щеше да остане с огромни заеми към механизма за стабилност и нямаше да могат десетилетия наред да го изплатят. Един от основните принципи е устойчивостта на дълга. Друг водещ принцип е, че страната трябва да може а, да се възстанови. Така че тройката трябва да излезе с конкретните цифри и да види какъв вид възстановяване е възможно. На базата на тези принципи се опитваме да разработим програма, която да погледне каква е тежестта, която трябва да бъде споделена, за да може страната да се възстанови и която да е справедлива за всички от тези, които имат някакъв дял от банките или въобще някакъв интерес в страната. Няма лесни решения, има альтернативни решения. Това ще даде по-здрава основа за бъдеще на страната. Пабло 5 минути и за въпроси и за отговор. Добре. Господин министр, една от големите трудности за економически растеж, това е фрагментирането на финансовия пазар. Това разпокъсване прави така, че малките и средни предприятия в Европа не се финансират съобразно економическата им ситуация, по-скоро мястото, където са установени което е несправедливо. Вярно е, че е, се правят опити да се ограничи това разпокъсване, но една такава ситуация като тази в Кипър увеличава още повече разпокъсаността, именно поради липсата на доверие, което, до което води. Вие нос, поемате отговорността на вашите колеги, това ви прави чест, но как е, вие ще гарантирате и ще направите така, че последствията от някои грешни решения – за в бъдеще няма да увеличат още повече проблемите, които в момента подлежат на решение, по-специално разпокъсаността на пазарата, защото независимо от напредъка, прогреса, успехите на Банковия съюз и някои изявления, които бяха направени от институциите и от Европейската банка, все още проблеми съществуват. А ситуацията в Кипър още повече засилват тези проблеми и как да избегнем за бъдеще погрешно взети решения, които не са най-добрите. Ние не сме безгрешни човечи сме, но все пак как да избегнем така, че последствията от тези решения да не засилят още повече проблемите и е, най-вече в е, е, слабо економическите страни. Благодаря. Ем... Благодаря за въпроса. Фрагментирането на пазарите наистина е проблем по-настоящем. Съвсем различни са лихвените проценти, достъпа до кредити е различен в различните държави. В Холандия малките и средни предприятия срещат същия проблем. Банките трябва да се рекапитализират, не отпускат достатъчно кредити нито за фирми, нито за дружества, но разбира се, в Южна Европа някои държави имат по-големи проблеми. Отговорът на тези проблеми е по-бързо да действаме по посока Банков съюз. Не може да се отлагат решенията на проблемите с банките. Една от първите стъпки, които трябва да се предприемат е да се направи един общ преглед, за да се види как изглежда баланса на банките – и след това трябва да имаме необходимите инструменти, за да рекапитализираме там, където е необходимо, когато самите банки не могат да го свършат с помощта на пазарите и когато правителствата не могат а, да помогнат. Трябва да са готови тези инструменти в много кратки срокове, веднага след като ЕЦВ започне да работи по банките. Здравите банки е, е топ приоритет за цялата еврозона. В втората половина на следващата година економиките ще започнат да тръгват нагоре в много държави на еврозоната. Убеден съм в това. Но в този момент е изключително важно да има наличен кредит, защото ако няма кредити, економическия растеж ще спре, възможностите няма да бъдат развити, ще има отлагане на инвестиции и така нататък. Тоест, Това показва колко е важен въпроса. Има инструменти на национално ниво за предоставяне на кредити, има инструменти от страна на ЕЦБ през е, инвестиционната банка за МСП, така че трябва да използваме различните писти, за да дадем е, кредити на унези МСП, които са готови да инвестират е, и да развиват бизнес. Благодаря. Продължаваме към социалистите и демократите. Удо Булман. Президент. Е, Господин председател. Бих искал да се върна малко назад. В момента, в който Еврогрупата реши да се направят дръжки от всичките а, е, влагащи и ми се иска да направите едно, така, едно интелектуално упражнение. Да си представим, че Еврогрупата беше останала на това си решение. Всичките а, е, влогове ще бъдат обложени. Да си представим а, е, парламента на съответната страна и е, приема такова едно решение, примерно в Кипър беше прието, може ли тук ние, присъстващите, да изключим идеята, че след това няма да има класическо облагане от банките в Испания, Португалия, Италия или другаде. Аз а, не смятам, че може да изключим това. Ние бяхме на, на, на брега, на, на ръба на пропаста всъщност. И каквато и да е правната оценка, в економиката е важно това, което хората правят, а не това, което ни разказва правната служба. Трябва да се види как, как действа пазара и как се действа в съответната страна. Ако този потенциал на решение, ако имаме такъв потенциал на решение или разрушение в ръцете, тогава историята на демократичното движение в Европа ще ни казва, че при тези случаи сме направили така, че има парламенти, които намаляват властта на правителствата, за да не станат такива неща. Но къде са парламентите, които при тази ситуация, ситуацията на една група от еврозоната, която не е напълно озаконена? Или къде са парламентите, които контролират тази ситуация? А, не ми казвайте, че е достатъчно, че говорите с Европ... Нидерландския парламент. Ако кипърското правителство беше приело, това нямаше да ни помогне да избегнем катастрофата. И слагам и немския Бундестаг в същия а, кюб. Кога и как пледирате за промяна на метода, за да се стигне до един общностен европейски метод? при една среща с Оли Рен, той каза, че е съгласен, но кога вие ще бъдете достатъчно честни от чисто интелектуална гледна точка да признаете, че не може да останете, да се ограничите до междуправителствените отношения риска е твърде голям. Този метод, който прилагаме, това е програмираната смърт на еврозоната, ако не доведе до някаква демократична промяна с по-голяма възможност за контрол от страна на Европейския парламент. Um, um, this is about the fundamental point whether the Euro group uh, дали може Еврогрупата да функционира като междуправителствен орган, съставен от министри, които след това се връщат в националните си парламенти. След това националните парламенти решават или не дали да одобрят съответните решения, които се предлагат. По-настоящем, ситуацията, в която аз се намирам и с която трябва да се занимаваме, ако трябва да променим това, ще е необходима огромна промяна. Не мога да навлизам такива подробности от името на Еврогрупата, за да казвам трябва или не трябва. Мога само да говоря на базата на това, което съществува по-настоящем. Има принципен въпрос. По принцип ли смятате, че Европейския парламент трябва да контролира а, като последна инстанция и дали това би довело при, до друг резултат в случая с Кипър. Аз не съм сигурен, че това щеше да е така. Знам, че крайният резултат участието а, на частния сектор и оздравяването на банките бе такова, а, че то бе възможно само в тогавашния момент. Няколко седмици преди това то бе невъзможно. А, е, различни държави, не на последно място Кипър, а, бяха против това. Друго решение взехме за налагане на, едно облагане на депозитите, на влоговете, което доводи до а, вече поставяне по въпрос на цялата гаранция на депозитите, защото системите за гарантиране на, на, на влоговете сега са национални. Националните правителства обещават пред, пред вложителите, че гарантират техните влогове. Сега дали могат всички държави да гарантират това обещание, би трябвало да ни притеснява. Затова трябва да се хармонизират нещата и трябва да искаме банков съюз. Но имам резултат, който не е оптималния, постигнат на, ПСЕ на 15 март, и това е свързано и с парламента. Държавите членки имаха различни позиции. Хората в Кипър имаха големи проблеми. Искаха пряка работа с големите банки. Ето това беше натискът на 15 марта. И накрая Резултатът бе този, който аз одобрявам. Банките, които са, големи, имали, са поели големи рискове, в крайна сметка да понесат тежеста. Трябва да се забързаме. Маркос Фербер. Благодаря, аз ще говоря съвсем кратко. Това, което вече беше станало дума за това, но все пак нещата да ги гледаме е, така както са. От пролета 2010 година ние тичаме след проблемите. Не открихме тогава, че Кипър е в тежко състояние. Необходимите кредити бяха известни от една година само и знаехме много добре какви са залозите. Но въпросът, който ме, е, така, не ме оставя на мира, е от кой момент като от кой момент може да се взема решение. Не трябва да се вземе решение по-рано, да се намесиме по-рано, може би не с пълна програма, но все пак за да се избегне най-лошото. И може би да се започнат някакви движения в държавите, да се изчака кризата да се дълбочи до такава степен, че за една страна да изпадне в такава криза и тогава да се намесиме е, с енергия, с някаква голяма програма, не смятам, че това е някаква дългосрочна стратегия, която да даде резултати. По-скоро е важно да се работи в превенцията, т.е. да се каже на кипърците, че примерно от една година вече този банков модел не, е, не може да издържи, че трябва да се измисли някакъв друг модел, който да помогне. Много, много държави го правят в Европа преди плановете за възстановяване. Дали не може съвета да започне да работи малко по-рано, а не да чака катастрофата, която се вижда на перспективата, не да чака да, да се изправи страната на ръба на пропаста преди да се намеси. Uh, uh, Оцелихте в десятката голямата част от проблемите, пред които сме изправени, е, би трябвало да бъдат е, решени много по-рано. Но пък правителствата в държавите, където са тези проблеми, е трябвало хубаво да видят в каква ситуация се намират, да видят какви са възможностите и да дадат възможност на европейските институции или други държави членки да участват, да, да помогнат. трябва да има общ анализ и съгласие по това какви са проблемите. По отношение на големите банки в Кипър, този общ анализ крайна сметка бе завършен на 25 март, т.е. постигането на съгласие по него. Ако бяхме по-рано стигнали до заключението, че тези банки са неустойчиви, че има голям проблем, то тогава щяхме да действаме по-рано. Но, отново казах, е, отново казвам, и страната, за която става дума, трябва да има желание да работи тройката с Европейския съюз, е, изобщо да започне да търси по-рано решение. Трябва да са готови и да могат да го направят може би, когато двупакетът влезе в сила, ще можем да действаме предварително, но ще видим. Сега за социалистите демократи Лем Лангок. Merci Мерси, Шарон, le президент, euh, l'économie euh, Кипърската економика през 2013 година ще е, е, претърпи рецесия с минус 8,3%. И ако предвижданията са точни, вътрешния брутен, брутния вътрешен продукт на Кипър ще се свие за следващите 3 години. Това се дължи до голяма степен на сриването на финансовия сектор, сектор, който вие искате да реструктурирате и да регулирате. Но най-общо казано, кипърската економика е типичният случай на економика, която претърпява един асиметричен шок. Гърция е друг пример. Асиметричен шок, казвам, поради приемането на единната валута, деволяция, не, не може да се, да се действа върху валутата. Така че, когато става дума за единна, единна валута, има две решения. Първото, което препоръчва Еврогрупата и комисията, т.е. да се прилага това, което се наричат, най-общо казано, структурните реформи, става дума да се някакво регулиране чрез пазара, които се изразяват на краткосрочно, чрез засилване на безработицата, а в дългосрочен план много несигурни ефекти. И това е поносимо, докато населението приема тази безработица и докато не се стигне до популизъм. Второто решение е да се напредва е, постепенно към един е, съюз на трансфери. Правят се някои такива опити, говори се за това, но аз бих искал да зная, вие като поехте вашата функция на председател на Еврогрупата, дали ще се ориентирате към да помислите за бюджета на еврозоната, защото знае, че се говори шашука в коридорите. А, това изглежда доста сериозно. В момента се отпускат помощи на Кипър, но те са предимно за финансовия сектор и въпросът, който задавам е представете ли се за в бъдеще възможността да използвате бюджетното оръжие, за да създадете един, един, един съюз на трансфер, да поемете този шок и да водите истинска политика на растеж. И ако се ориентирате в тази посока, бих искал, както Удо да има малко общностен метод и парламента да бъде поне информиран. Благодаря. Благодаря за въпроса ви. Мисля, че бюджет за еврозоната, както знаете, е, е идея, която е, оживено се обсъжда. Държавите членки имат много категорични позиции за или против. Според мен това никога не трябва да измества темата за структурните проблеми и тяхното преодоляване в нашите финансови сектори, економики и пазари. Кипър е ясен пример за това. Той е пример за това как една нездравословна система в Кипър не би могла да бъде оздравена чрез бюджет за еврозоната. Така че това не би било решение за кипърската криза. Кипърската криза бе пряко причинена от система, която е, се е развивала в продължение на години и е, не бе устойчива, при което рано или късно е, заради е, Гърция се оказа по-скоро, е, бизнес моделът е, се срина. Не мисля, че един а, такъв трансферен съюз ще бъде добър отговор на структурните проблеми, които са специфични за всяка от нашите страни. Кипър също е специфичен, доколкото банковата система има свои специфични проблеми там, но всяка от нашите страни има свои специфики и съответно специфични проблеми. И не мисля, че бюджетът за еврозоната, ако съществуваше такъв, щеше да е альтернатива в тази посока. А всъщност е, вие казвате, че вече имаме трансферен съюз. Не възразявам. Ние прехвърляме пари от някои държави членки към други държави членки, за да се инвестира в инфраструктура и в други проекти. Нямам възражение, но смятам, че всички ние трябва да направим максималното, което зависи от нас, за да се превърнем в конкурентоспособна сила, да допринесем за един конкурентоспособен съюз. Но това вече го говорих. Благодаря. Сега. Последни въпроси. Ние вече просрочихме времето, така че няма да можем да зададем всички въпроси, които искахме. Благодаря господин министр. Бих искал да ви поздравя. Е, има един въпрос, е, свързан с мандата, който е, заемате. Искам да изходя от критично виждане във връзка с проблема в Кипър. Аз поставям под въпрос доверието в банковата система и може ли да гарантирате, че грешките, които бяха допуснати, няма да се а, възпроизведат отново. Опрекнаха, че не е действано достатъчно рано, дали в една идентична ситуация ще се вземат мерки на време и какви какво може да се каже сега на вложителите, за да може те да имат доверие в Европейската банкова система? Какво да им кажем? А освен това, в Европа бяхме свидетели на различни решения за банковите кризи. Имаше решение, кипърското решение, решения свързани с национализация. Дали няма да е добре да се приеме едно европейско решение, което да преминава през европейския механизъм за стабилност? Дали това няма да бъде един по-добър начин да се реши проблема и който да позволи също да имаме подкрепата на гражданите и на дънкоблаците. Благодаря. Um, the, the, the question... Мисля, че основният въпрос беше какви полуки да се извлекат и какво да се направи по-добре следващия път, без да се повтарят същите грешки. Всяка ситуация носи своите особености. Ако имаше лесни решения за, за сложните проблеми в различни страни с програми, тогава щяхме да се справим, може би, много по-бързо или щеше да се справи самото национално правителство. Самият факт, че правителствата се обърнаха към еврогрупата, към тройката, към Европейския механизъм за стабилизиране за помощ, показва, че проблемите наистина са били много тежки и твърде сложни. не мога да ви гарантирам, че няма да има проблеми и в бъдеще. Еврогрупата и Европейският съюз извличат ли полуки от всички тези процеси? Несъмнено. броят на механизмите расте, вход, правната уредба се усъвършенства. Вече имаме нови методи за преодоляване на проблемите. И също така успяваме да се намесим в страни, там където в някоя страна има структурни програми, но изпълнението им изостава. Тогава Европейската комисия прилага един цял набор от средства за преодоляване на, проблемите. Можем да окажем дори натиск, ако това се окаже необходимо. Дали ще се намесваме на време, както казвам, там, където има програми, трябва да има винаги получател, насрещен получател, държава членка, която да е поискала да се разработи програма и да получи помощ. Много може да се направи за подпомагане на страните. Дори преди да има програма, Европейската комисия оказва такава помощ, включително за преструктуриране на различни сектори. Най-сетне банковата система – Следващата седмица на Еврогрупата, на Екофин през юни е, ще положим максимални усилия е, да е, постигнем напредък с актовете, по които в момента се работи. Много бързо Стигнахме до съгласие през декември за надзорния механизъм, много кратко време след като бе лансирана идеята за банковия съюз. Приехме актове за хармонизиране на системите за защита на влоговете, за прекратяване на проблемните банки. Мисля, че много работа е извършена, включително и по кредитите. Благодаря ви. Благодаря за вашите отговори. Не ни казахте всичко, което искаме да знаем. The 20... Все още част от механиката ни обягва. Е, знаем за механизма на ветото, е, за е, това как, общ, общи линии, как върви работата в залата, в която заседава Еврогрупата, ние бихме искали да има нещо като електрическа ограда. Тоест има нещо като електрическа ограда. Не бихме искали обаче това, което сега става да се повтаря отново. И се надявам, че това послание ще отнесете със себе си ние задаваме тези въпроси на всички, които идват при нас, дори да са министри. Очакваме ви отново, ако не се лъжа, на 5 септември 2013 година. Това е предварително в определената дата, освен ако тя не претърпи промяна. Благодаря ви много. Благодаря за вашето присъствие днес. Е, надявам се, е, че сега ще умеем безпроблемно е, да продължим работата си. Ще продължим с изслушване на комисаря Шемета. Вече сме малко изостанали с графика. Моля безшумно да напуснат залата нези, които искат да си тръгнат, за да може комисаря Шемета да вземе думата още с сядането. please, please. Моля. Веднага преминаваме. Please, quiet, please. Тихо. This is uh, uh, an exchange of views with... Това е обмен на становища uh, с, с uh, комисаря Шемета. Доста отдавна не е успявал да uh, дойде тук и uh, uh, това е изцяло по наша вина, защото нашия дневен ред е много натоварен. За последен път е бил тук на 12 ноември миналата година, затова много се радвам, че успяхме да осигурим присъствието му днес. Той ще говори за борбата с данъчните измами, неплащането на данъци и всичко друго, свързано с тези две теми. Няма повече да губя време, ще му дам думата, след което ще преминем към задаване на въпроси, с последвани от отговори, като всяка двойка въпрос и отговор ще трябва да се вмести в пет. 5-минутен отрязък, както е обичайната ни процедура. Добър ден, почитаеми членове. Е, искам най-напред да благодаря на Европейския парламент за работата му в сферата на данъчната политика. С голям интерес проследих неодавнашните ви разисквания по доклада на госпожа Клева за борбата с данъчните измами и неплащането на данъци. Ако сте съгласни, днес ще посветя увода си на този въпрос, на тенденциите както в Европейския съюз, така и на глобално ниво и на големите очаквания за напредък следващите няколко дни в рамките на съвет. Но не искам тази тема да засенчи е, колко важно е, е да се поддържа натиска върху държавите членки за повишаване на качеството на техните данъчни системи. Твърдо съм убеден, че данъчните измерения на европейското 6-месечие остават основен елемент в нашата стратегия за по-висок растеж и повече работни места. В този контекст съм удовлетворен, че Европейският парламент е, поддържа традицията за годишен, ежегоден доклад по данъчните въпроси и искам да поздравя госпожа Гал Пелц за, неговата, за нейната работа като докладчик. Както знаете, Европейската комисия сега анализира е, програмите за националните програми за реформи на държавите членки е, с оглед е, на издаване на препоръките за отделните страни в края на настоящия месец. Вашия ежегоден данъчен доклад ще представлява много важен елемент от нашата работа. Нека тук в началото отделя един момент, за да изразя високата си оценка за работата на госпожа Подимата по нашия законодателен проект е, за данък върху финансовите операции при условията на разширено сътрудничество. Е, дискусиите по този въпрос все още се осъществяват в съвета. Държавите членки е, са достигнали до сърцевината на разискванията, а именно във връзка с обхвата на данъка и виждаме, че опонентите на данъка са засилили лобистката си дейност. Бих желал да потвърдя убеждението си, че е, това е, е много важен и справедлив данък и да призова настоятелно групата от 11 членове да е, се е, ориентират към постигане на консенсус. Е, те трябва бързо да стигнат до решение, за да няма е, излишни спекулации по този въпрос. Нека сега се спра на данъчните измами и неплащането на данъци. Е, за последен път, когато говорих пред вашата комисия през ноември 2012 година, го направих за да обявя предстоящия план за действие в тази връзка. Когато представих плана, имах едно силно убеждение. Е, усилията за консолидация в държавите членки, които трябва да бъдат трайни, могат да бъдат прияти от предприятията и гражданите на Съюза, само ако са справедливи, справедливо споделени и а, нали, коректни. За тази цел беше много необходимо да се е, постави ударението върху събиране на големия обем несъбрани данъци, които посредством неплащане или измама се отклоняват от държавните хазни. Тогава обаче аз все още се борех за мнозинство, което да подкрепи тази казва и се опитах да, опитвах да създам напрежение, което да предотврати бездействието развитието и превръщането му в политика в тази област. Тогава не знаех как последните тенденции ще изласкат този въпрос начално място в политическия дневен ред и всъщност колко на време не щяха да се окажат инициативите на комисията. Вярвам, че тук можем да да похвалим впечатляващата работа на Международния консорциум на разследващите журналисти за а, изключително добре документираната им работа, която доведе до доклада Offshore Leaks. А, тя със сигурност изигра работа, а, изигра вис, вис, голяма роля в насочването на вниманието а, в правилна посока. Сега вече трябва да а, се опрем на тази а, инерция, за да продължим да постигаме напредък. Най-напред време е за конкретни и амбициозни действия. Не мисля, че днес някой би отрекал необходимостта от конкретни действия в тази сфера. Тази необходимост беше откроена от лидерите на Европейския съюз на срещата на върха през март 2012 година и последните тенденции в държавите членки и в глобален план просто потвърждават тази необходимост. Това е и причината за плана за действие на Европейския съюз за борба с данъчните измами и неплащането на данъци, коя, който представих през декември миналата година. Ако бъде изцяло приложен, този план за действие може драстично да подобри шансовете ни за преодоляване на проблемите с неплащането на данъците и да доведе до връщане на стотици милиарди евро в хазната. Приоритетите са ясни и доколкото разбирам, те се споделят от вашата комисия. Разширяване на обмена обмена на информация в Европейския съюз, подобряване на взаимното сътрудничество между държавите членки преодоляване на несъответствията, които неплащащите данъци експлуатират и разрушаване на данъчните оазиси. Всъщност нашия план за действие съдържа пълен спектър от мерки, които са предназначени да създадат по-враждебна среда за измамниците в цяла Европа. Някои мерки са предмет на нови проекти на комисията, които ще видите в съвсем близко бъдеще, но за повечето от мерките можем да кажем, че те вече са на масата на съвета на министрите проектите и държавите членки трябва незабавно да ги одобрят. Имаме е, Чухме през последните е, седмици много амбициозни думи за борба с неплащането на данъците. На 14 май министрите на финансите на Европейския съюз ще имат шанс да превърнат тези думи в дела и няма да имат извинение за това, че не са го направили. Второ, сега е време за по-сериозно съ... координиране на европейско ниво. За мен координацията е стожерът, който ще предопредели успеха на нашите усилия в борбата с измамата и неплащането на данъците. Неплащащите данъци процъфтяват и тяхната дейност процъфтява поради несъответствията и съмненията, които съществуват в различните държави членки. Само заедно можем да преодолеем този проблем. До сега се опасявам, че апетитът за пълно безрезервно сътрудничество и координация е, като че ли не достигаше на държавите членки. В резултат на това измамниците имаха възможност да използват единния пазар като е, благодатен фон на своята дейност. Още повече склонността на държавите членки е, да поставят националната тактика като по-висок приоритет пред подхода на Европейския съюз, намаляваше възможностите ни в международен план. Не бива да добравяме, че Европейският съюз е глобален предвестник на полето на доброто управление в данъчната сфера. Е, имаме автоматичен обмен на информация, стремим се към справедлива данъчна конкуренция. Затова е жалко, че не сме имали е, силен и координиран подход е, за налагане на тези стандарти по-сериозно на глобално ниво. Това трябва да се промени и аз вярвам, че то ще стане. Много съм доволен, че сегашното председателство проявява истински интерес и работи в съвета за координиране на позициите по основните досията, свързани с борбата с данъчните измами. Важно е да се постигне напредък в Европейския съюз, но и в глобален план, с оглед на предстоящите дискусии в Г20, особено за борба с ерозията на данъчната основа и прехвърлянето на печалбите. Искам да припомня тук, че консолидираната данъчна основа може много съществено да допринесе за намаляване на прекомерното данъчно планиране и за разрушаване на схемите за неплащане на данъци. Ние е, неодавна създадохме платформа за добро управление в данъчната сфера, за да гарантираме единни решителни действия от страна на държавните членки. Ако действаме единно като съюз, само тогава ще се превърнем в модел на добро управление в вътрешен план и е, в мощен двигател е, за приемането на същите стандарти в международен план. Третото и последно съображение, което искам да споделя, е, че няма изключителност в борбата с данъчните измами и неплащането на данъци. Е, задачата е огромна. Измамниците не признават граници, нито пък им липсват ресурси и идеи. Поради това, всяка инициатива, национална, европейска или международна, която води до по-голяма скорост при решаването на проблема или подсилва амбицията, е добре дошла. В този контекст пилотният проект неодавна е, осъществен от пет държави членки може да е, засили нашата колективна воля е, да използваме автоматичния обмен на информация и да се стремим към по-голяма прозрачност. В това отношение аз мога само да подкрепя стремежа към по-сериозна амбиция в тази сфера. Трябва да преодолеем необходимостта е, от е, е, разширяване и усъвършенстване на автоматичния обмен на информация. И трябва да стигнем по-далеч от това, за което сме се съгласили по настоящем. Трябва да действаме амбициозно, но същевременно в рамките на общностен подход. Защото единственият пазар се нуждае от единен подход. Трябва да има солидарност между всички държави членки, така че данъчната политика на една държава членка да не уврежда другите. Трябва да гарантираме равнопоставени условия за дейност на всички предприятия предприятия, така че едно предприятие а, да не плаща за а, злоупотребливото данъчно планиране на друго предприятие. Също така трябва да създадем по-справедлива среда за своите граждани, които поради кризата носят много тежък данъчен товар. Трябва да направим така, че комисията пълноценно да играе своята роля при укрепване на уредбата на Европейския съюз за автоматичен обмен на информация. В заключение, как виждам по-нататъчните стъпки? Нуждаем се от решителни действия и то сега. Е, сегашната е, е, амбиция на държавите членки да е, разширят борбата с, неплащането на данъци, трябва да бъде пълноценно използвана и превърната в конкретни резултати. На 24 април, заедно с Ирландското председателство, изпратих писмо на всички финансови министри с мерки, които те да приемат спешно. Сред тях са а, цялостен план за действие, за който вече говорих, по-солидна директива за спестяванията в Европейския съюз и мандати за водене на преговори с нашите съседи с цел по-голяма прозрачност и недопускане на измами с ДДС. Следващата седмица е Екофин, а по-нататък и срещата на върха са уникална възможност за държавите членки. Те ще имат възможност да приемат решения, които ще позволят да се съберат огромни огромни суми в националните е, хазни и да се ребалансира данъчното бреме на гражданите. Решения, които ще бъдат запомнени като основен поврат в начина по който ние като съюз се отнасяме към неплащането на данъци. Най-сетне решения, които ще гарантират правото на държавите членки да прилагат унази данъчна политика, от която се нуждаят в среда на справедлива данъчна конкуренция. Нека се надяваме, че като съюз няма да пропуснем тази възможност. Благодаря ви. Благодаря. Парламента обича тази тема за данъчното облагане. Преминаваме към 5-минутните въпроси и отговори. ЕНЕП Жан-Пол Гозес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, че внесохте разяснение по една тема, която е много актуална и ще ме разрешите да казва с усмивка или че вие сте късметли, или сте голям манипулатор, защото да успеете да назначите министър на финансов, кой, който да се занимава с данъчни нарушения, това наистина трябва човек да може да го направи. Но а, е, просто исках да направя една забележка по данъка за финансовите операции. Знаете, че е, парламентът е общо линии за, но трябва много да внимаваме по начина, който това ще се осъществи, защото има някои е, такива ефект, някои резултати, които могат да бъдат лоши и които не се визират от целта на този данък. Иначе за останалото Чухме вашия план за действие, вашия оптимизъм и казахте, че Европейския съвет а, а, има един, уникална възможност. Аз, тази дума уникално нещо ме притеснява. Тоест, ако не е уникално, ако сега не проработи, няма да проработи по-късно. Но ние ви насърчаваме по пътя, който вие набелязахте. Е, Искам да ви попитам, не знае дали може да го кажете така публично. Председателя на Еврогрупата ни каза, че не може публично да каже някои неща, ще прочетеме във вестниците. Но дали може да кажете вие какви са тайните оръжия, казвам го с усмивка, въпреки че ситуацията е доста тъжна, тайните оръжия, което прави така, че е, тези е, бомби, които изпращате, да не, да не останат е, забравени да успеете съвсем за кратък период, защото наближава края на мандата на комисията и на парламента, да успеете да постигнете положителни резултати, тези резултати, които нашите съграждани очакват с нетърпение. Благодаря. Uh, Благодаря. Нямам някакви тайни оръжия. Намираме се в политическа ситуация. Поради имаме различни фактори за нея. Изтичане на информацията, за офшорни е, сметки, знаем какво се случва и в Обединеното кралство, и във Франция, и в други държави. това създаде една политическа атмосфера, която кара държавите членки е, да действат по-активно. Голямата част от нашите лидери, финансовите министри, обявяват многократно, че трябва да решим този проблем. Гражданите чакат решение. Има и заседание. Тогава финансовите министри могат да вземат по-ясни решения. Виждам, че позициите на някои от държавите членки, които в миналото нямаха огромно желание или блокираха напредъка, постепенно се променят. Това ме прави оптимист. Заедно с Ирландското председателство излязахме с тези предложения и мисля, че Ирландското председателство наистина полага огромни усилия за постигане Растението на Екофин ще бъде след седмица и ще видим какви ще са резултатите. Всичко е на лице, имаме нужда от решения и държавите да се ангажират, техните ръководители най-вече, за постигане на тези цели и във вътрешен план, и в международен план. Uh, Благодаря. Ани Подимата за социалистите и демократите. Шарон, ευχαριστώ και εσάς, κύριε Благодаря, господин. Ίσομαι μια δική σας фрази που είπατε πριν από λίγο. Искам да започна с нещо, което казахте, а, когато говорихте за данъка върху финансовите транзакции. Казахте, а, че има голямо лоби съставено от онези, които са против този данък. Искате да постигнете някакво съгласие сред онези, които са, да бъд, ще бъдат против държави членки. Европейският парламент иска да въведе такъв данък. Най-накрая, след множество фази. Стигаме до ревизирана версия на данъка на базата на разширено сътрудничество. Вие самия го казахте. Има опит за размиване или отмяна на този данък. И разбира се, отрасъла ръководи това движение. Първо имаме реакции от онези, които ще бъдат засегнати или които няма да бъдат засегнати. Например, първо Обединеното кралство. Макар, че Обединеното кралство налага 40% е, данъчна ставка, е, заведе дело и каза, че ще има големи последствия след прилагането на този данък. Има и дискусия сред другите 11. Няма последователност, според мен, в писмото, което пращат до комисията и твърденията, които правят и преговорите. Например, казват, държавните бонове трябва да излязат от обсега, пенсионните фондове да излязат от обсега, както и транзакциите в банковия свят също да бъдат освободени и искат двуетапно прилагане. Дериватите по-късно да бъдат включени. Така че, какъв е моят въпрос? Какво е намерението на Европейската комисия? Как ще управлявате този процес? всяка, всяка държава иска данъка да се основава точно на нейните стандарти и стереотипи. Как ще го избегнете това? И искането на парламента да наложите данъка преди изборите 2014 година за Европейски парламент. Well, I think that uh, we are working very hard uh, on Работим усилено по това предложение. Нашата обща цел е данъкът да може в най-близко бъдеще да стане факт. Ще започна с втория ви въпрос за 11-те държави членки и тяхната позиция в дебатите в съвета. Те показват единство. държавните бонове Предложението по-настоящем не може да се избягва данъчното облагане. Това е много важно послание, което трябва да бъде изпратено. Трябва да се види точно как ще изглежда този данък. Трябва да видим обаче как да се затворят вратичките, за да няма такива, които да не го плащат и държавите членки за държавите членки, които искат да избягат от този данък. Искаме да е такава ситуацията. Да, съжалявам, изтече ми времето. В същото време различни технически въпроси, обяснения, Първо, това не пречи на работата, която така или иначе тече. Да, странно изглежда. че има държава като Обединеното кралство, която използва този принцип, а същото време тя завежда дело срещу това. Но в същото време е много важно да продължим напред и е, вече имаме опит е, по процедурите за засилено сътрудничество. Това, което предлагаме, трябва да е технически издържано, правно издържано и е важно да няма начини за, за измъкване. Добре, трябва да забързаме. Волф Клинц. комисар. Е, Благодаря, господин комисар. Аз съм член на Европейския парламент вече от близо 9 години и от първия ден на моята работа в парламента, чувам държавите членки да говорят за данъчни нарушения, които правят така, че се губят милиарди и милиарди евро. Аз се питам защо не може този проблем да се реши. Но този момент никога не съм чувал никой да ми каже, че е възможно да се бориме с тези нарушения. После се говореше за засилване на бюджетната интеграция в е, зоната, еврозоната, за да се избегне економиките на държавите членки да се различават твърде много. С е, тази данъчна основа, общностна данъчна основа. И се питам дали не може да се намали постепенно пропаста, която съществува между е, ДДС данъка и да има един ДДС за цяла Европа. Трето място данъчните нарушения. Гражданите извършват нарушения, което не плащат данъците, предприятията се измъкват някакъв път по-добре, въпреки че се опират някакъв път на законите, но намират вратички да не плащат, като изнасят всъщност част от печалбата си в страни, където по-малко се облагат. Това е за законосъобразно, но не е много честно, тъй че се мъчим да оправим този въпрос. И какво предвижда комисията, за да се реши този проблем? Благодаря. Uh, well, uh, uh, uh, uh Що се отнася до измамите с ДДС, споменах в встъпителните си думи, че в едно от предложенията, което сега се обсъжда, се говори за механизъм за бърза реакция а, който ще ни даде възможност а, бързо да реагираме като държави членки, ако се получат такива измами въртележки. А, това трябва да се приеме в съвета. Това бе предложено от мен а, и от Майкъл като председател на съвета. Измамата с ДДС крайна сметка се дължи на национални проблеми. В европейското полугодие ние точно това се опитваме да направим препоръки към държавите членки, за да видим какво могат да направят те за подобряване на събирането на данъци на национално ниво. Ако държавите членки могат да реагират по-бързо, то тогава ще имаме голям напредък борбата с, борбата с ДДС измамите. Сега за нивото на ДДС, ставката ДДС, трябва да кажа, че в рамките на работата ни една от темите, която анализираме по-настоящем, е системата на ставки и а, работим по оценката на намалените ставки в а, държавите членки. Тази работа тече. Това правим. Що се отнася до изместването на печалби, Много е важно държавите членки бързо да се приложат препоръките на комисията от плана за действие за агресивно данъчно планиране. Правила за избягване на злоупотреби, двойните, двойното данъчно облагане, което трябва да бъде изчистено. трябва да се избягват определени транзакции, ако единствената им цел е да се избягва данъчното облагане. След това препоръките за данъчните убежища, предоставянето първо на определение на данъчното убежище, що е той, след това предложение за черен списък такива данъчни убежища. Това би могло значително да намали възможността фирмите да преместват своите печелби в а, юрисдикции, които не си сътрудничат с Съюза. Важно е да се прилага на практика всичко, което предлага Европейската комисия. За ЕКАРЕ Вики Форд. Благодаря, господин председател. Моята група отдавна е против този данък. Смятаме, че финансистите чисти просто ще се изместят от другата страна на океана, инвеститорите, пенсионерите ще платят накрая, правителствата, които така ли, че са задлъжнели, ще се окаже, че техните разходи по кредите ще се повишат и дружествата в Европейски ще станат по-малко конкурентоспособни. Ето за това 16 държави казват не. Настоящото предложение е неясно, нарушава извинете, нанася щети на неучастващи държави, затова, Европ... Извине, затова Обединеното кралство заведе дело срещу този данък. Може ли да дадете примери за това? Има ли примери за това как има държава, която е против определен данък, но трябва да го събира, защото и го е наложила трета страна. Една страна събира за друг, а, данък, с който не е съгласен. И какво очаквате Сингапур да направи, САЩ да направи, как да накараме тези 16 държави, които не участват, е, изведнъж ще се окаже, че трябва да взимат а, данък от името на участващите в данъка държави. Може би сте забелязали, а, че Европейския съюз а, не е най-любимата песен на Обединеното кралство по-настоящем. И една от причините за това е този данък. Може ли да обясните как не участващите държави ще събира този данък и да кажете, че те няма да бъдат принуждавани да събират този данък. Ако не може да поясните това, ще махнете ли този данък въобще от масата за преговори? Well, so I, I think it's very good to hear that uh, you finally consider that uh, financial Чудесно да се чуе, че този данък според вас ще сработи. Uh, явно е, вие мислите, че ще сработи, иначе нямаше въобще да се интересувате от него. Ам... Що се отнася до събирането на данъците, разбира се, че събирането на данъците ще бъде извършено от участващите държави членки. По-настоящем работим с тях по прилагането на това събиране, т.е. самата събираемост. Имаме рамка за взаимно подпомагане и сътрудничество по данъчни въпроси. Държавите членки трябва да си помагат Това е част от европейското законодателство. Що се отнася до другите държави, които събират данъци по транзакции, които се извършват в трети страни, това е очевидно. Обединеното кралство е пример. То събира гербов налог – на базата на принципа на издателя. Няма значение къде е транзакцията. Важното е, че ценните книжа се издават в Обединеното кралство. Sorry, commissioner. It doesn't... Господин комисар, ние не го събираме за друга държава. Не може да ми дадете пример за една държава, която събира за друга. Обединеното кралство никой не е казал, че трябва да събира данък за друга държава. Тя е за... Участващи държави членки ще въведат методи за събиране на тези данъци, които да гарантират тяхната събираемост. Uh, uh, uh, Имаме рамка за взаимно подпомагане, където държавите членки трябва да си помагат една на друга, защото ние сме Европейски съюз. Не сме отделни 27 държави. И тази рамка за взаимна помощ изисква от държавите членки да си помагат и да работят заедно, за да гарантираме събираемостта. Но задължението за събиране на данъка ще си остане у самата участваща в механизма държава членка. Ако продадеш е на акция от Обединеното кралство в САЩ. Много добре знаеш, че нещата са същите. Има и други предложения, да. Казва председателката, наистина се повдигат интересни въпроси. Европейският, е, нормата в Европейския съюз е, ако събираш данък за друга държава, то задържаш 25% от него. Of, uh, of compromise, uh, chair, for your компромис за вашето правителство, госпожо председател. Водете преговори, за да си задържите някакъв процент. Е, добре, мене ме интересуват само измененията. Филип. I would go for a cost plus... Аз бих казал cost plus. А не да наложим 25% на всички, защото много са ниски разходите за събиране. Не искам да давам бонанса на британското правителство, ако не участва. Господин комисар, разбира се, че се намирате в трудна позиция, защото вие на... искате нещо да се случи, но не можете да натиснете бутона в тези 27 държави членки. Има нещо, с което съм сигурен обаче. по всички данъчни въпроси има голямо вълнение сред обществеността. И ако не успеем да стигнем до конкретика преди изборите, т.е. конкретни резултати, то това ще налее масло в огъня на традиционните политически семейства и ще се каже, те само говорят, резултати няма. Искам ние заедно, не само вие, разбира се, а, да, да, да помислим по въпроса. Кой ще спечели от това? Само екстремистските партии, които ще кажат, ето видяхте ли, държавният апарат не иска да гони мамещите и неплащащите данъци. Това ме притеснява. Притеснява, разбира се, и данъка. Няма да повтарям казаното от Ани, но има два аспекта, където искам обяснение това писмо на петимата или пете. Предпочитам това да се случи на паневропейска основа или на по-широка основа. Какво конкретно планирате да направите, за да се върне общностния метод? Това е единен пазар и всички заедно трябва да действаме заедно. Затова искам тези 16 също да се присъединят. По корпоративното данъчно облагане или корпоративната данъчна основа, тя е основата, по която трябва да работим. Искате ли да забързате процедурата по различни директиви? Например, директивите, които в крайна сметка предоставят много вратички, които могат да бъдат използвани а, и големите корпорации да се възползват от тях. Очаквам много от вас. Знам, че много и правите, разбира се. А, браво на вас, на екипа ви. Но сега е моментът, в който наистина трябва максимално да натиснем нещата, за да се надявам поне половината от, от мерките да бъдат факт преди края на мандата. Well, so, all, I... Благодаря. Най-напред Съгласен съм до голяма степен с оценката на ситуацията, която направихте в началото на изказването си. И разбира се, 27-те държави членки единодушно трябва да вземат решение за е, мерките, които ще се предложат. Но и е, членовете на Европейския парламент играят своята роля а, е, в това да убедят всеки от тях своето правителство да се съгласят с проектите, които им предлагаме. Що се отнася до писмото на пете. Uh, uh, Аз го тълкувам като желание от страна на държавите членки да вървят по-бързо в този процес на разширяване на автоматичния обмен на информация и разпростирането му към други типове сътрудничество. Знаете, че директивата за спестяванията я комбинираме с а, други актове, директивата за административно сътрудничество, това на английски се означава със съкръщението ФАТКА. Постепенно обаче а, приобщаваме към автоматичен обмен на информация, да кажем, а, приходите от капитал. А, това а, ще започне да се обменя автоматично. Тази информация ще започне да се обменя а, е, автоматично е, след 2017 година официално, но ние е, използваме всяка възможност да изтеглим напред датата на сътрудничество и да предоставим други данни, които да улеснят автоматичния обмен на информация. В посока към пълен обхват на автоматичния обмен, което е необходимо за коректната данъчна политика и данъчно облагане в отделните държави членки. Що се отнася до директивата за корпоративното данъчно облагане, за дъщерните дружества, не работим по проекти и по всички тези въпроси и нашето желание е да преодолеем несъответствието особено в директивата за дъщерните дружества и дружествата майки и да усъвършенстваме онези правила, които са се оказали недостатъчни на фона на натрупания опит проектите а, за, тези, за изменяване на тези директиви ще излязат през есента. Благодаря, господин Николас Чунтис от името на ГЛЕ. Ευχαριστώ, Кирия Πρόεδρε. Шемета. Благодаря. Господин Шемета, в вашата реч ви казахте, че е, отговорността ви е, и задължението ви е, включват е, борба с неплащането на данъци. Но доверието се гради върху практически действия. Вие сте е, шеф на е, комисията за ОЛАФ. и Искам да поставя един конкретен въпрос, който съм поставил и по-рано. Европейската е, инвестиционна банка направи едно е, разследване на е, скандала с Сименс, на финансирането от инвестиционната банка. И излезе с текст, който е пълен с <laughs> смехотворни неща. Вие, господин Шемета, не можете да породите доверие с това, което се прави с Сименс и с неправителствените организации. Като погледнете какъв е обхватът на скандала и а, е, какво обещадение искат САЩ от Сименс, а, е, вие не подхождате правилно. Искам а, е, да попитам а, дали Олаф а, не е допринесъл а, за изпирането на пари от Сименс. На мен ми се струва, че точно това е станало. Как ще излезете от ситуацията? Всъщност, Сименс в какво са се забъркали? Е, и на всичко отгоре е, става дума за европейски пари. Защо не ги поискате обратно от това дружество? Тъй като е, това е, в крайна сметка, е резултат на присвояване на обществени средства. Защо не съберете парите обратно? Well, uh... Said, uh... Uh, вие знаете, че uh, и правилно отбелязвате, че една от моите роли е да следя работата на Олаф. Но тук трябва да кажа ясно, че Олаф е напълно независим в своята следствена, така да се каже, работа, разследваща работа. работа на Олаф е да установи най-правилните методи за разкриване и преодоляване на потенциална измама, потенциално неплащане на дължими суми или каквото и да е друго нарушение. Съвсем скоро предстои да излезе доклад по защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и там ще можете да проследите каква работа е свършил ОЛАФ в тази конкретна сфера. Но Моето задължение е да следя и ръководя политическата част от дейността на ОЛАФ. През последните години е, приехме голям брой конкретни мерки и актове, като например е, стратегията за борба е, с измамите, е, която в момента се изпълнява от различни генерални дирекции на комисията. В момента се работи по проект за реформа на ОЛАФ и той много скоро ще бъде внесен във вашия парламент, като очаквам работата ви по него. Но аз не мога да се намесвам а, в работата на Олаф по отделни а, случаи, а, които Олаф разследва тъй като това е тяхно задължение. Тяхно задължение е да предприемат действия. Е, има надзорен комитет, надзорна комисия на ОЛОВ, която осъществява надзор върху разследванията на ОЛОВ. Благодаря. Искате да допълните изказването си, господин Чунтис? Липаме, кирие Питропе. Извинете, господин комисар. Когато дойдохте тук за пръв път в качеството си на комисар, аз зададох същия въпрос. Доколко и докъде се простира а, политическата отговорност на комисията? Докъде стига тя? Вие казвате, че става дума за политическа отговорност. Политическа отговорност към гражданите. Хората си губят работата, затварят се корабостроителници, а ето тук има някакъв скандал, за който се оказва, че няма решение. Не можете да замазвате нещата, само твърдейки, че Олаф е независим. Това, което винаги съм искал от вас е малко повече информация по този конкретен случай, информация за това какво възнамерявате да предприемете извън независимостта на Олаф. Аз знам, че Олаф е независим, но вие имате и политическа отговорност. Нека тук бъдем наясно. Мисля, че е много опасно, ако политици, политиците започнат да се месят в отделни е, разследвания на Олаф. Политическата отговорност на политиците е свързана с определенето на правила и създаването на системи, които, е, на които се подчинява конкретната работа на конкретни структури. Но отделните случаи е, са от под ведомството на Олаф. Ако аз се намеся в отделен случай, бих нарушил независимостта на Олаф. Това е ясно. И то ясно проистича от е, действащите правила. Така изглежда просто системата. Председателят, да, ние е, продължаваме е, да се интересуваме от процедурите и резултатите и може би в подходящ момент ще чуем информация допълнителна за процедурите. Сега Гейм Митчел от НП. Благодаря. Знам какви са цифрите от времето, когато бях замест... министър в сянка на транспорта в Ирландия, обаче на нас ни струва близо два пъти повече от реалната цена транспортирането на стоките до пазара. Ние сме на западния пряк на Ирландия. Имаме известни географски неудобства? Как може да създадем повече работни места? Как можем да уеднаквим данъчното облагане? В Съединените щати има огромна разлика в данъчните ставки, в местните данци. Съединените щати имат най-високия корпоративен данък от всички развити економики в света. 35% е ставката. Но реално през 2011 година ставката е била 12,1% на най-низката стъпенка от Първата световна война. За това Американският конгрес се занимава с този въпрос, че американските компании се установяват в Европа, но нищо не прави е, по него, защото свободното движение е неразделна част от е, свободната економика. Може би господин Шемета тук е, трябва да ни ръководят принципите на единство и разнообразие. Има а, а, въпроси, които са от компетентността на държавите членки и такива, които са от компетентността на Европейския съюз. Нека ние да мислим за това, което е работа на Европейския съюз. номинално корпоративният данък в Ирландия е 11,6%, но реалният данък е 12,5%. Нека, когато говорим, бъдем прозрачни. И нека да не гоним Михаля. Въпроси. Аз ли съм единственият човек във всички институции на Европейския съюз, който се притеснява, че близо 33% от стойността на еврото а, е, е в а, 500 еврови банкноти, над 8 милиарда евро. Кой използва тия пари? Нищо ли не можем да направим? Какво беше намерено в дворците на лидерите в е, Тунис? Ами чували с банкноти от по 500 евро. Нищо ли не можем да направим? Не бъркайте неплащането на данъците и а, а, измамите. А, неплащането на данъци е нещо, което трябва да притеснява всички ни. Защо толкова голяма част от нашата обща валута се сече в 500 еврови банкноти, поради което ние улесняваме неплащането на данъците? Комисарят, във връзка с първата част на вашето изказване, нека бъдем съвсем наясно – е, има на данъчна е, конкуренция е, и за тази цел, за преодоляването и ние предлагаме правила. Освен това, което вече съществуваше, предложихме правила за преодоляване на агресивното данъчно планиране, правила за преодоляване функционирането на данъчните лазизи. Данъците, ако са прозрачни и решения за тях вземат правителствата, отговорност за тях също носят правителствата. Ние никога не сме успорвали тези правомощия на националните правителства. Също така обаче трябва да признаем, проблемите, които съществуват, сместенето на печалбите от една държава в друга, нещо с което се занимават големите мултинационални компании. Е, вие казахте 11,6%. Е, Споменахте, е, че всъщност косвено, че в Ирландия се формират такива данъчни оазиси. Знаете, че големите мултинационали е поради възможността си е, да е, пришпорват печалбата и да я местят от една държава членка в друга, доста голям процент от данъците си укриват. А понякога изнасят парите и извън Европейския съюз и това е проблем, който ние всички трябва да решим заедно. Длъжни сме да намерим начини за недопускане на такива ситуации, в които мултинационалните компании – е, могат едва ли не е, да се окажат с нулев данък. Е, по отношение на 500 евровите купюри, аз имам много задължения в портфела си на комисар, но това в какви купюри ще се печата еврото не е от тези задължения. А чия отговорност е? Разбирам а, въпроса, който поставяте. Но е, състава и структурата на купюрите е, е нещо, което се решава от Европейската Централна банка. А, това са решения, които Европейската Централна банка взема на основата на своя анализ е, на търсенето за такива банкноти. Вижте, за Европейската Централна банка не говоря. Аз ви поставям този въпрос, поставям го на вас, защото го пречупвам през светлината на неплащането на данъци. Нали? Всъщност е, улеснява се а, е, неплащането на данъци, защото тези купюри от кого се използват? От тези, които не плащат данъци. Защо вие не се обърнете към Европейската Централна банка и не проведете разговор е, с а, тях и да не кажете тези купюри се използват а, за, за, а, избягване плащането на данъци? В Шотландия най-голямата банкнота е 100 шотландски лири. В Англия най-голямата банкнота е 50. Нали? И това е защото там банките са на мнение, че големите купюри се използват от престъпниците и преди всичко се използват за неплащане на данъци. Вие поставяте много основателен въпрос, който може да бъде предмет на дискусия с Европейската Централна банка. Естествено, те имат а, собствени мотиви, а, поради които а, са определили така структурата на емисиите, на паричните емисии, но а, разбира се, ще дискутираме това. Мисля, че може да се дискутира а, как те вземат решенията си за тази структура на, на емисиите. А, Ние в момента изпълняваме повече от 30 мерки, е, за да подпомогнем борбата с неплащането на данъците и с данъчните измами. И всяко допълнително потенциално решение е положително за нас. То само ще ни помогне по-ефективно да е, водим тази борба. Председателят. Ние поставихме е, този въпрос, въпрос пред заместник председателя Констанцио, е, но е, е, той каза, че може би ще се замислят. Да, в Германия е, имаше на времето 1000 маркова банкнота, обаче аз не мисля, че Германия е обича да не се плащат данъци. И за това, може би, е, нали, е добре да почерпите опит от тях и да обсъдите с Европейската централна банка въпроса за купюрите. Госпожа Есая, благодаря. Госпожо председател, благодаря господин комисар за темата, която обсъждате с нас днес. Е, беше проведен на семинар на много високо равнище неодавна при нас точно по тази тема. Точно преди две седмици комисията по економически въпроси гласува доклад по собствена инициатива по тези въпроси. Както знаете, ние подкрепяме всички инициативи на комисията – но също така сме на мнение, че в някои области може е, да се направи и повече. Според нашия доклад, трябва да има повече санкции за онези дружества и финансови институции, and... които не спазват правилата. Е, в нашия доклад се казва, че компетентните органи следва да отнемат лицензиите за банкова дейност на институциите нарушители и на финансовите консултации, е, консултанти, които е, се занимават с нарушения, а държавите не следва да отпускат е, държавни помощи и да не дават достъп до публични програми на предприятия, които нарушават стандартите за плащане на данъци. Аз напълно разбирам, че онези дружества, които не спазват правилата за данъчното облагане, не трябва да получават никакво подпомагане по линия на обществени програми, нито държавни помощи тъй като в момента се завърта основно, отново цикълът, може би е добре да се изменят съответните актове, но искам да чуя вашата реакция на първото предложение. Това, че компетентните органи трябва да отнемат банковите лицензии, лицензиите за банкова дейност, ако се установят такива нарушения. Какво мислите? Реалистично ли? В нашия доклад също така сме се опитали да засегнем и положението на развиващите се страни, които нямат такава преговорна мощ на международната сцена. И наистина се борят да предотвратят загубите от несъбрани данъци, които по различни оценки възлизат на около 123 милиарда евро годишно близо два пъти повече от това, което развиващите се страни получават като хуманитарна помощ и помощ за развитието си. Ако тук се внесе промяна, ще настъпи огромна промяна и за развиващите се страни. Какво може да направи още Европейският съюз тази връзка? Това са въпросите ми. Благодаря. Okay, so, uh, thank you, thank you very much. Благодаря. Както казах, с огромен интерес се запознах с докладите на вашата комисия, с доклада на госпожа Клева, която бе автор на доклада по тази тема. Разбира се, идеите в него, според мен, заслужават пълноценно да бъдат взети предвид. И вие правилно посочихте, че в тристранните срещи този проблем трябва да бъде засегнат. Например, при държавните поръчки да се отрази това дали едно дружество е укривало данъци или не. Аз проявявам много а, голяма склонност да възприема тази идея за отмяна на лицензията за банкова дейност, ако една банка а, помага на клиентите си а, да извършват данъчни измами. Тази тема също може да бъде разисквана и анализирана допълнително. Но мисля, че сега е важно да обединим усилията, да ги съчетаем. Първо, трябва да приемем това, което а, вече е на масата и успоредно да работим по някои нови елементи. Нали, да не казваме, ах, каква хубава идея, я да я обсъдим и след това да, заба, да забравим проектите, които вече са изработени и очакват приемане, т.е. проектите, които са на масата на съвета това, което вече е предложено, е изключително важно да бъде одобрено. Аз неотдавна в Етиопия участвах в заседание общо с Африканския съюз и обсъдихме тази тема. Там вече се отпуска значително значителна помощ за разработване на механизми за ценообразуване е, и за трансферно ценообразуване. Е, и тези страни започват е, да виждат реални резултати от работата, която вършат. Има наръчника на европейски извинете, на ОНЕ за трансферното ценообразуване, който е разработен в помощ на развиващите се страни и те вече го ползват. И на тази среща видях какво голямо желание имат Африканския съюз и комисията на този съюз да повишат капацитета за събиране на данъци в африканските страни. Това означава, че и Европейската комисия и нашите държави членки а, ще е, трябва да мислят за повече помощи. Сега, е, от името на социалисти и демократите, госпожа Клева, е, искам да продължа в същия дух – преди две седмици беше прият докладът на Комисията по економически въпроси. Прав сте, господин Шемета, всичко е на масата. Има 30 проекта за преодоляване на данъчните оазиси, данъчните измами, неплащането и сега е моментът да се вземат решения по тези актове. Така че успех ви пожелавам на съвета ЕКОФИН. Аз обаче искам да се спра на въпроса за определението на данъчен оазис, данъчно пристанище. След като имате е, определение и конкретни предложения за санкции по отношение на страните в черния списък, е, Комисията по економически въпроси предлага този черен списък да е общо европейски. Тогава можем да работим по проблема малко по-амбициозно, отколкото предвиждаше вашия първоначален план за действие. Първоначалният план за действие всъщност не уреждаше този въпрос. Затова Европейският парламент и комисията ЕКОН решиха да доразвият определението. Взехме предвид не само определението на ОИСР, но и работата на групата за контакт. Използвахме и други източници. И това все в стремеше да преодолеем блокажа, предизвикан от липсата на дефиниция. А, ние а, в комисията на, а, по економически въпроси, ако мога така да се изразя, вложихме повече амбиция в работата си, отколкото Европейската комисия. Така че а, много важно е да има дефиниция а, и да има общо европейски списък. And about this agreement uh, reached on country by country reporting. Um на четвърто място е изискванията за банките, четвъртото поколение директиви. Тук отново има проекти на комисията, но по отношение на капиталовите изисквания и директивата за капиталовите изисквания, ние също проявихме малко по-голяма амбиция от комисията. Искахме тези изисквания да въжат не само за някои категории дружества, а за всички дружества, за всички отрасли проявихме е, изключително сериозно отношение към повишаването на прозрачността, към предприемането на прозрачни действия на ниво Европейски съюз и наистина вярваме, че се нуждаем от малко повече амбиция, е, за да накараме е, мултинационалите да дават своята справедлива лепта за развитието на нашите системи. Slot, okay. Говоря за собствения си доклад. Дадема се получи двоен отрязък от време. Е, искам накрая да се спра на директивата за борба с изпирането на пари. Ако искате да въведете е, задължение за публично регистриране на реалните собственици на тръстовете. Бихте ли споделили това с нас? Имате ли всъщност такива намерения, председателят? извинявам се. Вие оставихте една минута на комисаря да отговори на всичко, което наговорихте, само за една минута. Няма да бъде възможно, но все пак нека му дадем шанс. Ами, не съм сигурен, но нека пробваме. За данъчните оазиси е, ние сме предложили дефиниция. Е, там подходът ни е обратен. Е, но дефиниция има и разбира се, можем да обсъждаме нейните предели предлагаме тази дефиниция да се използва. Що се отнася до черните списъци, за сега те се изготвят от държавите членки, а ние предлагаме тази дейност да се координира, като се създаде е, една платформа за добро данъчно управление. Според юристи, ако е, се изготви европейски черен списък, това може да наруши принципа на съразмерност, принципа на пропорционалност. Трябва да имаме предвид, че на ниво Европейски съюз ние нямаме данъчна администрация. Ние нямаме функции на данъчна администрация. А в данъчната сфера работим е, с държавите членки и за това и е, черните списъци ще функционират по-добре на ниво държави членки. По борбата с изпиране на пари това е тема, а, която е поверена на колегата Мишел Барния като водеща фигура. Ние работим в тясно сътрудничество с него. извършваме анализ и правим доклади държава членка по държава членка. И комисията ще трябва да се отчете пред институциите да изготви доклади за резултатите от изпълнението на и функционирането на тази система за доклади страна по страна, след което ще определим по-нататъчните стъпки. Във връзка с директивата против изпирането на пари и въпроса за регистрирането на реалните собственици, тук трябва ясно да заявя, че ние силно подкрепяме разкриването на реалните собственици. Това е много важна тема, по която следва да работим. Що се отнася до начина по който трябва да се постигне целта ни, мисля, че трябва внимателно да преценим как е най-резултатно да се постигнат тези цели, защото създаването на публични регистри винаги крие един риск. Работата да се ограничи до създаване на самия регистр, а неговата актуализация непрекъсната е също много важна. Е, Затова трябва да внимаваме, но ние сме за идеята и я подкрепяме. Благодаря, този път засичам с хронометър. Сега давам думата на Илдико от НП. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek, mint jelezte. Először is gratulálni szeretnék biztos úrnak a първо искам да ви поздравя, господин комисар. Много неща чухме от вас, плана на действие и така нататък. Очаквам резултати. Радвам се също така, че сте успели да решите проблема с обмена на информация. Това трябва да стане автоматично, да се включат повече държави. Доколкото знам, пет държави подкрепят това. Сега нещо различно. Действията за предотвратяване на ДДС измами. Екофин спомена един пакет и нямаше подкрепа за него. Казахте, че тази тема отново ще се обсъди. Не мисля, че тези две директиви ще бъдат подкрепени заедно. Що се отнася до... Е обратното начисляване на ДДС. Може ли това да се набряви от някои държави, защото това може да се окаже изключително важен инструмент. Well, I also be short on this, uh, um, uh in answering to this uh, question. Съвсем накратко ще отговоря. Днес не можем да кажем какво ще бъде решението на Екофин. Предложенията са такива каквито са. Има развитие, но мисля, че се приближаваме към постигане на съгласие за въвеждане на този механизъм за бърза реакция, който според мен е задължителен, за да решим проблемите с измамите тип въртележка. Що се отнася до самоначисляването, да, има такава система. Държавите членки могат да кандидатстват пред Европейската комисия, да поискат да приложат такъв механизъм. И има си съответна процедура, как Европейската комисия може да предложи пред съвета въвеждането на такъв механизъм за начисляване. Но би било много рисковано, ако държавите членки сами започнат да въвеждат всичко това, защото то има а, свои последици за съседни държави. И когато погледнем конкретните приложения, първото нещо, което разглеждаме е да видим как всичко това ще окаже своето въздействие и върху други. Защото измамите могат да се прехвърлят от държавата, която въвежда такъв тип начисляване, към друга, която няма такова начисляване. Затова имаме нужда от европейски решения, европейски подход, координиран подход, и за това смятам, че това е така необходимо днес. Следващия оратор от името на социалистите и демократите. När det gäller momsbedrägerier så är det ett mycket problematiskt område. Det behöver EU... Това е огромен проблем. Говоря за измамите. Трябва много повече да се направи от страна на Европейския съюз. Много бавно обаче се работи по темата. Искаме механизъм за бързо реагиране и да се даде възможност държавите членки да начисляват ДДС, особено когато се подозират измами. Може ли лятото да се постигне някакво решение по този въпрос? Може ли също така да забързаме процедурите? Тази процедура може да приключи до 5 месеца, поне се надяваме. Как ще забързате процедурата? Благодаря ви за това, че се опитате да разрешите всички тези проблеми. I fully agree with, uh, with you that uh, VAT fraud is uh, one of the big problems uh, which we face. Да, измамите са един от най-големите проблеми, пред които е изправен Европейския съюз. Предложението за механизъм за бързо реагиране има конкретни цели и целите са бързо преодоляване на тези uh, проблеми. Настоящият механизъм включва анализ от страна на Европейската комисия, след това трябва да има одобрение на съвета за предложение на съвета. И, и целият този процес отнема доста време. С а, приемането на един такъв механизъм, механизмът, който ние предлагаме, процедурата ще бъде максимум месец. Не пет месеца, максимум един месец. И за това настояваме държавите членки да се съгласят е, да приемат такъв механизъм. Решението сега е в техни ръце. Някой посочи справо, че не мога да натисна копчето и да задействам решението. Е, държавите членки са тези, които трябва да вземат е, съответното решение. Благодаря. И накрая Астрид Люлинг. Благодаря, госпожо председател. Напред искам да си извиня, че трябваше да ви напусна за малко. Трябваше да отговоря на люксембургските журналисти, но все пак чух уводното изказване на господин комисара. А и той говори за данъка за финансовите операции. Имам един въпрос. Все повече членове си задават въпроси за приложимостта на предложените от е, комисара текстове за въвеждането на този данък в рамките на засиленото сътрудничество и вчера дори един член от е, ръководството на Централната Европейска банка е, подчерта също трудността за най-вече в междубанковите пазари за прилагане на такъв данък с последствия, разбира се, проблеми свързани с ликвидност. А освен това, господин Тобин, економиста, който е описан като бащата на тази на този данък FTT за облагането на банковите операции. Трябва да все пак да се знае, че в настоящата форма този данък не отговаря на целите основните цели, които са обрисувани. Затова господин Тобин стана в крайна сметка противник на, тази, на този данък, който носи неговото име. Но, както каза господин Гозес, трябва да видим какви са и отрицателните резултати от въвеждането на такъв данък така както той е предложен в момента. Затова искам да се обърна към господин комисаря да го попитам дали е готов да държи сметка за критиката, която е отправена по отношение на текста, дали искате е, при всички положения да защитите вашия проект. Дори при условие, че кораба накрая ще потъне. Вие знаете, че председателя на Еврогрупата, който току-що видяхме след обед, каза съвсем ясно, ако този данък се приложи за пенсионните фондове, страна неговата страна няма да се съгласи с това и аз мога да ви кажа, още в първия доклад, където беше изключени пенсионните фондове, бяхме е, направили... Целта беше да избягаме те да иммигрират към Сингапур или някъде другаде, но искам да попитам дали държите на всички тези за всички тези подробности или сте готови да вземете под внимание основателните критики на много политици и специалисти. Благодаря. Well, of course, uh, I Uh, да, аз внимателно изслушах това, което беше казано. Всичко, което казахте като положителни и отрицателни забележки относно това предложение, ясно е, че дебата е политически. Това е нещо съвсем нормално. Някои са за, други са против това предложение. от страна на моите служби се занимахме с всичките анализи, които бяха направени от финансовите институции или от независими специалисти в тази област. Но тези анализи много, много пъти тръгват от грешна основа и се стига до крайни заключения. Това, което липсва всъщност в Европейския съюз, това е независим анализ, който да бъде извършен от независими специалисти, особено за такива щекотливи проблеми. Това е нещо много важно експертите от комисията трябва да бъдат считани като независими експерти. те са се постарали, за да стигнат до някакво предложение, което да работи и което би позволило на държавите да получат големи доходи с последствия, разбира се, върху тези отрицателни дейности, спекулации, които се извършват от някои финансови институции. Друго важно нещо. Е, имаме и тази процедура за усилено сътрудничество, следователно 11 държави членки решиха да върват напред по координиран начин. Ако нямаше такова усилено сътрудничество, тогава можеше да стигнем до специфични, 11 специфични решения относно този данък за облагане на финансовите е, операции с съответните отрицателни въздействия върху банковия пазар. Защото е трудно да си представим този вид е, данъци на национално равнище, без да знаем как, какви ще бъдат е, въздействията на всичко това върху останалите страни. Тъй, че решихме да вървим напред в контекста на това усилено сътрудничество и мисля, че това е правилният начин да се действа, когато говорим за този данък. Целта е данъка да се прилага в 11-те страни, но също да направим така, той да се прилага и в други страни. Някой трябва да започне и да, да, да даде пример. Това е съвсем ясно. А що се отнася до по специфичните елементи от предложението, аз го казах тази сутрин. Казах го на госпожа Подиметян и държавите членки трябва да разискват, да обсъдят всеки детайл на това предложение, пък от своя страна комисията е тук, за да улесни дебата. И да следи дискусията да не доведе до, някаква, до някакъв данък, който да може да бъде лесно заобикален в интерес на всички, разбира се. Това предложение да бъде прието, това е така, но и да може да работи. Тоест да не може да бъде възможно финансовите, финансовите институции да заобикалят тази такса. Благодаря, господин комисар. Аз не знае кога ще може да ви видим пак. Нека да погледна. Не, нямаме дата. Надявам се, че ще имаме удоволствието да се видим през септември. Благодаря. Ако искате да напуснете залата, направете го тихичко, защото сега ще преминем към последната точка от дневния ред Гюнар. Както казах, сега ще преминем към обмен на становища или по-скоро е, преглед на е, състоянието на работата по директивата за е, аз си давам сметка, че а, е, докладчите в сянка още не са завършили своята работа, но предвид интереса на обществеността към тази тема, ще разгледаме този. Сега имаме вече 45 минути на разположение. Трябва в 6 часа да напуснем залата и ще помоля Гунар да ни разкаже за дискусиите, които се състояха. Дава ви максимум 10 минути. Не сте задължени, разбира се, да говорите 10 минути. После ще дам думата на докладчиците в сянка за по 5 минути, така ще имаме време и други заинтересовани да се изкажат. Ако искате да се изкажете, моля да ми съобщите. Гонар, дава ви думата. Благодаря, че дойдохте на това съвещание. Знае, че винаги е малко странно, когато събранието на докладчиците в сянка не, с, не, е, не се е състояло, но все пак ще бъде важно да се изкажете. Благодаря. Вече имахме възможност да дискутираме по тази тема многократно дори. И трябва да кажа, че дебатите бяха на много високо равнище, с много добро качество. Дебатите с докладчиците в сянка. Оценява много тяхната работа. А утре ще се състои, надявам се, последното събрание, съвещание на докладчиците в сянка, за да може на 20 май да гласуваме в Страсбург, което означава на практика, че работата след това ще може да продължи. И е много важно това досие да бъде приключено Бих искал да говоря за метода на работа, като моята цел винаги е била да се постигне колкото може по-широк компромис. И за да успеем, всеки път, когато има общи знаменатели, ние вървим по този път. Достатъчно е да погледнете това, до което стигнахме, за да си дадете сметка за работата, която беше извършена. Госпожо председател, трябва да кажа, че е, малко бях смутен, като, гледам, като видях един твит на председателката, в който се казва, че докладчикът по тази директива още не е готов да каже какво е състоянието на работата по тази директива. Трябва да кажа, че метода на работа на нашата комисия, на нашия парламент, няма да се промени заради Твитър. Ако имаме нов метод на работа, той трябва да мине първо през координаторите, след това комисията и когато предлагам компромиси на своите колеги, не става дума за окончателни компромиси. Целта ми е да се държи сметка за изискванията на останалите. Не става дума за предаване на някакъв готов документ, тъй че е много важно, поне според мен, докладчиците всяка да знаят, че аз им имам доверие, че те, те имат доверие в мен. Мисля, че работата, която бехме извършили, беше много прозрачна в нашата комисия. И имаше също и пресконференции, журналисти задаваха въпроси. Аз се опитах наистина да се придържам към тези общи знаменатели. И винаги съм го казвал, когато нещо не е довършено, винаги съм го признавал. Мисля, че това е условие, което е неизбежно за прозрачността. Просто исках да го кажа. Сега, що се отнася до досието по същество, мисля, че тук има два въпроса, които са основни и нашите дискусии позволиха да постигнем едно общо разбиране на структурата на проблема и възможностите, които съществуват да се решат тези проблеми. Една от тези възможности е именно този нов инструмент. Той винаги е съществувал, разбира се, не е нещо съвсем ново, но имаме твърде много участници на финансовия пазар, които решиха, че в крайна сметка този инструмент няма да се използва. Изяснихме нещата. Това е нещо много важно. Нашата цел винаги е била да имаме един такъв инструмент, който да бъде надежден, който да може да се използва в случай на криза, банкова криза. Този инструмент трябва да бъде създаден по такъв начин, че да може да осигури стабилно финансиране на банките. Той е, има едно основно предимство – този изпреварващ ефект, т.е. финансирането на банките е структурирано така, че да, ги, да направи банките по-устойчиви, именно този е, инструмент позволява всичките инвеститори да бъдат нещо като супервайзери, не обществени, но супервайзери на пазаря. И това именно подчертава необходимостта от страната на инвеститорите да направят така банките да бъдат добре захранени, капитализирани и да бъдат проучени рисковете. Като втори аспект на този а, инструмент за възстановяване е, че той не трябва да предизвиква неоправдани страхове. Напротив, той трябва да бъде колкото може по надежен и когато се говори за това нещо, което се говори пред, пред вложителите, това е много важно. И когато споменахме вече за това, което стана с Кипър и ситуацията с гаранциите на влоговете до 100 000 евро, разбира се, това подкопава вярата, надежността. Обяснихме какво е положението, т.е. че депозитите под влоговете под 100 000 евро няма да бъдат включени в тази система. За сметка на това казахме, че всичко останало може да бъде използвано за изправяне на банката и за намаляване на рисковете. Разбира се, казахме, че е, ще има някакви предпочитания по отношение кой участва и кой не участва в това банково възстановяване. Тоест, ние приехме един текст за собствените фондове на банките и разбира се, трябва да се знае кои са активите, които могат да бъдат използвани. Разбира се, трябва да се осигури стабилността на банковата система, на плащанията. Искам да подчертая това, че до този момент не съществуват никакви правила в това отношение. И ако няма правна сигурност през такъв период на криза, няма да има и яснота относно операциите. Това нещо на всички стана ясно при управлението на кризата. И тук си, сме изправени пред някои ситуации, в които не знаем какво да правим, защото правната сигурност не е осигурена и дори по някой път взимаме и лоши решения, но се надяваме да направим така това повече да не се случва. И в случай на тежка банкова криза, да може да се използва този инструмент за стабилност, който да отговаря на много точни критерии. И искам да изясна това. Тук не става дума сметката да я плаща данакоплатецът или собственика на, на, на банките или акционерите. Защото ако ние сме в една системна криза, тогава трябва да намерим начин да гарантираме влоговете и да осигурим стабилността. Но при някои кризи си дадохме сметка, че държавите се намесаха с парите на дългоплаците, които не получиха нищо срещу това. И това, което искаме да направим е, ако има намеса на държавата, защото тук не става дума само за държавите членки, да има европейско финансиране и при това положение да може да използваме аварите на акционерите и да защитим по този начин парите на данакоплаците, като използваме банковите активи. Това е някаква форма на помагаме на банките. Ние не искаме държавите да се намесват, да изкупуват банките. Ние искаме парите на дънакоплаците да бъдат защитени. Това е което трябва да се направи. Трябва да може да използваме всичките инструменти, които съществуват, за да се гарантира стабилността. И трябва да се подчертае това, че за бъдеще нито един акционер, нито един собственик, нито един управител на банка няма да остава с впечатлението, че може да не заплати за последствието от своите действия. Това е едно строго правило. А и в други области успяхме да гарантираме едно достатъчно равнище на правна сигурност – Високо равнище на правна сигурност означава високо равнище на оперативна сигурност и добра защита на, сто... на стоеностите, които според нас са изключително важни. Благодаря, Гонар. Така, що се отнася до моя твит, аз просто мислех, че съм описала ситуацията такава каквато и е. Защото имаше така искания и не бях е, получила всъщност справка за това докъде са стигнали е, нещата в тази област. Някои са получили информацията преди мен. И сега искам да дам е, думата най-напред на Елиза за 5 минути, моля. Благодаря, госпожо. Бих искала да благодаря най-напред на Гюнар за така неговия дух, неговия стремеж към компромиси, мисля, че направихме големи стъпки напред. Искам да се спра на четири проблема, които все още висят и се надявам ще могат от утре да могат да бъдат решени. По-голямата част от тези проблеми се дължат на скритата връзка, която съществува между банките. ние имахме така разискване за Кипър и това беше най-добрият пример за начина по който някои проблеми могат да се превърнат в истински кошмар за някои страни, а пък същите проблеми в някоя по-стабилна страна дори, дори по някой път не се усещат. Тъй, че това е нещо, което ние не забравяме и винаги мислим за общия пазар. И сега исках, ще стигна до четирите точки, ролята на банката. Ние се опитахме а, да балансираме ролята на банковата агенция и нейните е, правомощия за преговори, особено когато става дума за решаване на проблеми между приемаща страна и е, страна по происход с цяла поредица от е, дейности, посреднически дейности. Опитваме се да балансираме тези правомощия да имат по-голямо влияние върху техническите стандарти. Ще ни трябват силни а, а, арбитри, които да помогна да бъде избегнато разпокъсването на пазара, когато приемащата страна реши е, да, да действа по един начин, а пък да страната по происход по друг. След това има още една тема, която така, е по сърце на Гюнар, което, който проблем трябва да бъде решен в рамките на правните. Става дума за условността за участието на държавата. Трябва тази условията да бъдат много ясни, за да бъдат избегнати два вида решение. По-слабите страни ще трябва да разчитат на Белин, на възстановяването на банките, а другите по-силни страни ще разчитат на Белаут. Подходът, който се предлага от Гюнард, ми изглежда доста разумен, но трябва да бъдем сигурни, че няма да се получат тези последствия, отрицателни последствия от това върху работата на банките и върху влоговете. Ние сме вървим по правилния път, но остават още подробности, които трябва да бъдат решени. Третият въпрос – видът инструмент, с който разполагаме за решаването на проблемите. Работихме по индивидуални национални фондове, на основата на участията на, основ... на... от страна на държавите членки. Но аз съм малко притеснена, защото комисията беше направила предложение, според което взаимната подкрепа на тези фондове трябваше да се счита като правило. След това преминахме към една ситуация, при която вече не се говори за това – но аз имах един компромисен текст, в който се казва, че държавите членки би трябвало да е, сключат съответните финансови споразумения с цел е, сливане към някакъв европейски фонд. Но Европейския парламент който разполагаше с едно предложение при, за задължителното решаване и след кипърската криза това нещо като че ли се позабрави. Но аз виждам все още начин да се включи в текста идеята, която бях предложила писменно. След това как да се използва тези, да се съчетат тези фондове с данъците, които се изплащат от банките, които се изплащат и които се използват като такива фондове, много е важно да се види какви са подробностите, дали това е част от националния бюджет, дали ще става дума за нещо е, видимо, прозрачно, което лесно да може да бъде използвано в случай на криза. Това са проблемите, които исках да повдигна. Някои вече бяха решени, после бяха преоценени и благодарение на Гюнар, че беше достатъчно открит, за да държи сметка за тези оценки, които бяха направени във връзка с кипърската криза. И сега, като изчитам отново текста, установяваме, че все още има редица проблеми, които трябва да се изчистят. Но аз съм оптимист и смятам, че до утре ще, или поне до края на следващата седмица, ще постигнем един крайен резултат. Благодаря. Волф Криц. Да, съгласен съм. Ние почти стигнахме до края на работата и трябва да, надяваме се, утре да приключим. Няколко кратки забележки. Относно правителствените инструменти, начина по който изготвен текста, в комбинация с други инструменти, като последен ресор, аз исках е, да поставя въпроса за формулата, за начина на прилагане. Дали ще бъде като последен спасителен пояс или ще бъде съчетан с други инструменти, не знам. След това предложението казва, че ако правителството реши да се намеси, тогава ще използва парите, които са в съответния фонд. Или Бейлин и е, правилата е, на фонда ще бъдат достатъчни, или пък ако правителството се намеси, тогава ще трябва да стигнем по-далеч. За схемата Бейли, мисля, че трябва да се каже съвсем ясно, че а, влоговете, които ще бъдат предмет на това, са под 100 хиляди и текстът, който е изготвен, каза, че става дума за последния инструмент преди правителствената държавната подкрепа. Може би не съм прочел добре текста, но за мен има съвсем ясна иерархия. Парите на, парите на акционерите. За мен няма изключение. Иерархията трябва да бъде съвсем ясна. Относно производните инструменти, Шарон направи една забележка, която е съвсем разумна, според мен. Дали трябва, както го предлага Филип Ламбер – да се прави едно просто разграничаване между тези, които се обменят или трябва да има някакво изключение за тези, които продължават да бъдат обменени под масата, например, от промишлеността. Трябва ли, както в е, досието ЕМИР, да има едно изключение за предприятията? Те, може би, трябва да се третират така, както ние третираме срещу централно а, е, След това фондът DGS не трябва да се взема решение как този фонд трябва да бъде използван. Става дума за една тема, която е, е, отделна. Все още не се е състоял трилог. За парламента работата е приключена, но аз се питам дали не отиваме твърде далеч. не трябва да изпреварваме преговорите и които скоро трябва да започнат. След това специалните институции, кредитни институции, които се гарантират от правителствата. Става дума специфични банки, които извършват специфични а, задачи, които имат профил риск 0. Дали трябва да се обърнем, дали трябва да използваме тези е, финансови институции, дали те, ако имат проблеми, ще бъдат подчинени на бейлаут и дали трябва да изискваме всъщност тези институции да участват в фонда. Може би ще трябва да ги изключим. Става дума за член 94 и последния въпрос, графикът говорим за 2018 година. Аз мисля, че трябва да бъдем малко по-амбициозни, като се знае, че ще бъде трудно да убедим съвета да изтегли по-напред датата, но ако ние приемем 2018 година, ще бъдем сигурни, че няма да бъде 2016 или 2017. И по чисто технически причини трябва да бъдем по-амбициозни. И тази тема искам да приключа с това, ще трябва да се опитаме да го приключим, да приключим по-скоро това досие, да се опитаме да го гласуваме следващата седмица. Е, разбира се, следващата банкова криза няма да чака да мина 10 години, така че трябва да имаме на наше разположение нещо, което да ни позволи да засилим консолидацията, защото има нужда от такава консолидация и ако не решим този въпрос, ще ви бъде много трудно по-нататък. Филип. Да, аз а, съм съгласен с Волф и искам да повторя, няма да повторям точките, по които съм съгласен, но все пак искам да се спра на нещо, което беше подчертано, което така ни лежи на сърцето с Гюнар. Трябва да се използва един арбитър. Ако ми разрешите да използвам термина, който използва Елиза – Европейската банка, където се определят стандартите, мястото, където се определят тези стандарти, но предвид Фортис, Дексия, ИНГ и проблемите, които имаше с тях, ме кара да мисля, че ако искаме да избегнем паниката, ще има нужда от арбитър. Не може да се е, задоволим с това, казвайки, че е, страната по происход решава и ако някоя приемна страна не, си, не харесва, тя да се справя сама. Така че това е рецептата на статуквото без силна координация. И предвид че аз е, нямам голямо доверие към този механизъм за решаване на кризата. Може би ще има някакво предложение, но аз не, не зная дали скоро това ще си бъде изразено под форма на закони. Поне ще трябва да имаме някакви спасителни пояси. И аз съм съгласен с тези, които казват, че не може да се дадат права за решения, които имат е, фискални последствия върху е, гражданите. И затова ние е, създадохме този данъчен буфер, за да не може никакво решение на Европейската банка да има бюджетни последствия, които да са неприемливи за държавите членки. Те, че това е една спасителна клауза, която е справедлива и аз моля всички докладчици всяка сянка и самия докладчик да държат сметка за моето предложение. Посредничеството касае само за решаването, касае само трансграничните групи. Това е член 12.4. А сега Що се отнася до член 15.4 и член 83.6, това са трите члена, където трябва да има задължително посредничество от страна на Европейската банка и за да може всички да работят на сигурно, ще запишат тази клауза в същия член, за да може всички да знаят, че става дума за а, принципа на силния арбитър, но че все пак има ограничения на това, което арбитър може да прави. Предпочитаме един силен арбитър по тези три члена с ограничаване на неговите правомощия при, пред липсата на изобщо на арбитър. Защото за мен това е най-важното, най-важният въпрос, който ще защитавам утре, защото той дава европейско измерение на а, всички трансгранични операции. Иначе ще изглежда само като усилие на, на, на стандартизиране на националните системи, а не истинско сътрудничество между държавите членки. Аз съм съгласен с това, което каза Волф относно влизането в сила. И комисията, доколкото зная, смята, че може да се върви напред. 1 юни 2016, например, да влезе в сила през 2015, но след това има 18 месеца е, за известен брой от мерките, така че трябва всичко това да влезе в сила през 2016, през юни. Но това е много далече, 3 години. Ако приемем следващата система, това са повече от 10 години от началото на финансовата криза. Сега, държим ли да гледат сериозно на нас нашите избиратели, като казваме, че не само искаме да променяме нещата, но ние да ги променяме наистина. И трябва наистина да може да кажем нашите избиратели, че нещата са променени. И последното, определението за влог. По-настоящем това е задължение, доказано с сертификат. Но ние не искаме всичко да бъде считано като влог и ще трябва да преработим дефиницията, за да не, няма злоупотреби с нея. Вики? Искам да започна с благодарност към докладчиците за прекрасната им работа в опита да удържат руля на кораба. Защото от много посоки духат ветрове. Очевидно досието е много трудно. И всички се учим от обстоятелствата за това как в различни ситуации можем да наклоним везната на една или на друга посока, за да постигнем равновесие. Трябва да гарантираме че ще се е, сведат до минимум разходите за провалите и е, техния заразен ефект. Трябва да е, е, разчупим, е, да разкъсаме тази примка на шията на дънкоплаците, които винаги се чувстват отговорни и в крайна сметка винаги се превръщат в е, хора, които поемат отговорността. Длъжни сме да дадем и гъвкавост на компетентните органи, за да предприемат различни действия в различни ситуации. Вложителите трябва да знаят, че в банките парите им са на сигурно място. И също трябва да можем да приемаме решения бързо за мен дискутираме пет основни въпроса. Първо за финансирането и гъвкавостта във връзка с финансирането. Това е възлов въпрос за нашата група. Парите не растат по дърветата трябва а, да стимулираме а, заемодаването, трябва а, да не се извършва това увеличаване с още половин процент, това не е приемливо за нас. Трябва да гарантираме, плащане от банките на извършените от данакоплатеца разходи. Те трябва да върнат тези разходи. И благодаря на докладчика за идеите ми в тази посока. Данъкът позволява да се върнат обратно пари към правителството, намалява дефицитите и позволява правителството да инвестира в създаване на работни места и в економически растеж. Днес да се каже, тези пари трябва да се насочат целево към банковите провали в бъдеще е, не е приемливо. Напълно не е приемливо. Е, не може да се каже, че е, фондовете могат да се инвестират само в държавна задлъжнялост. това смятам, че не трябва да има целенасочено изразходване на а, постъпленията от а, данъците. За бейл-ина – това трябва да има преди всичко капитали, които подлежат на механизма на bail-in. Е, Затова предлагам да има минимални падежи, а не само а, е, влогове, които могат да се теглят на виждане, това не е стабилно. Ключова дума тук е гъвкавостта. Кредиторите от един и същи клас, от една и съща категория не трябва да се третират по различен начин, но все пак трябва да има гъвкавост в системата, когато се прекратява една банка. Мисля, е, че е, по ролята на Европейския банков орган е, много деликатно е взел отношение докладчикът. В една криза решенията трябва да се приемат много бързо. Мисля, че при криза, при прекратяване на банка, обвързването на Европейския банков орган напълно противоречи на това, за което се бяхме споразумели първоначално. Благодаря ви за това, което сте предвидели в доклада си в тази връзка и за това аз съм съгласна с това, което вие предлагате за ролята на Европейския банков орган, но е деликатна е, тема. Е, четвъртият въпрос, който ще засегна е, е съотношението между приемаща държава членка и държава членка по происход. Нали, не, не трябва да накланяме везната в посока към е, собствения регулативен орган за сметка на правомощията, които има регулативния орган на приемащата държава. И най-сетне последен пети въпрос е, за задействащите фактори, за спусъците. Е, нали, не трябва да има като показател в този случай само капитал, и мисля, че това, което вие сте предвидели, е приемливо за нашата група. Благодаря. Сега госпожа Астрид Люлинг и Карен Вортман Кол. Миналия път искаха думата по този въпрос, но не успяха да се изкажат. Сега е редно да им я дадем. Един кратък въпрос. Аз мога да се примира с доклада. Но бих очаквала по-добро равновесие, по-добър баланс, що се отнася до властите – на двете страни, приемаща и по страна по происход, защото намирам, че някои приемащи страни ще платят за проблемите и те трябва да участват а, като пълноправни а, заинтересовани лица на масата на преговорите. Така, аз очаквах. А, знам, че са направени някои малки стъпки и напред и трябва да се работи още в тази посока. Thank you very much and I would really like... Благодаря. Аз искам сърдечно да благодаря на Гунар за е, огромния положен труд заедно с докладчиците в Сянка за изготвяне на този пакет. Съгласна съм е, с Гунар, че е, трябва да идем на гласуване. Е, последните въпроси следва да бъдат решени утре, но дори да не успеем, не следва да отлагаме. Е, по-нататък. Не можем да задържаме напредъка по това досие. Поддържам казаното от господин Клинци и от Филип Ламбер. Трябва да има силна роля Европейският банков орган, но хармонизираният подход изисква компетентният орган при необходимост да бъде новия механизъм за стабилност. както Гунар посочва, дефиницията на компетентен орган все още проистича от директивата от 2006 година. И се страхувам, че нашите идеи е, не са ясни във всички държави членки. Това трябва да се изясним. Второ, по механизма Bail-in. Кризата ни научи, че е много важно по този въпрос на европейско ниво да имаме пълна яснота и хармонизиран подход. Така че господин Клинц какво каза по този въпрос, нещо, което напълно подкрепям. Е, не бива да забравяме, е, че следва да има яснота и по влоговете над 100 000 евро. Това трябва да се изясни в съвета. Може би техният текст не е толкова ясен. Ние обаче трябва да се стремим към пълна яснота. Не съм внесла и изменения, но а, мисля, че полуките са достатъчно ясни. Не можем да чакаме до 2018 година. Така че това, което казаха Волф Клинц и а, Филип Ламбер, а, напълно го подкрепям. Последен въпрос. А, доста съм изненадна от дискусията за фонда. Мисля, че беше ясно, че ще има фонд. Е, и че той няма да може да бъде използван, за да си намалявате задлъжнялостта. Но оставям този проблем да бъде решен а, е, от мъдростта на докладчиците в сянка. Председателят, е, благодаря. Аз имам един списък с точки тук, но мога просто да изпратя няколко редакционни предложения и така ще улесня работата, без да ви занимавам сега по е, фонда и е, баланса на държавите членки, е, както и пасивите за непредвидени случаи, разисквахме днес сутринта. В някои държави членки тези пасиви се включват в баланса. А пасивите за непредвидени е, случаи е, трябва е, да бъдат изравнявани на ниво фонд. Може би е, това е, ще се окаже е, разумен компромис и ми се струва, че е, так, именно в тази посока е поел докладчикът. По е, казаното от ВУФ, ЕМИР и в директивата за капиталовите изисквания, ние много внимавахме при освобождаването на пенсионните фондове и кооперациите. По определени причини мисля, че трябва да продължим да допускаме това изключение. Ако разграничавате различните категории деривативи, вие не ги подчинявате и не ги обвързвате, а ги уравнявате Всъщност е, е, така не постигаме е, целта си да направим търговската дейност по-изгодна, по-ефтина. В, против... в такъв случай растат разходите. аз бих се придържала към това, на което сме дали предпочитание до сега а, с е много ясно очертана иерархия. А в иерархията съм съгласна, че може би е, е, на отделните етажи от системата се нуждаете от известна гъвкавост, но тук не бива да забравяме за е, това, което се прави в Кипър. В един момент вие казвате, не можем да е, направим и една стъпка напред, е, докато цяла категория не се превърне в собствен капитал. Някой път теоретично е невъзможно да се постъпи по този начин и е, за това може би трябва да се добави там думата сеншери по същество. мисля, че от известен процент нагоре може да се размести напълно иерархията на плащане и това а, ми се струва, че е отрицание на самата идея за иерархия. Това искам да кажа на, за момента. А, имам 4-5 съвсем дребни редакционни предложения. Вие така или иначе сте далеч по-напред от мен с материала. Благодаря на всички. Гунар, искаш ли още няколко минути да използваш, за да обобщиш? Благодаря. Мисля, че изводът от настоящото обсъждане е, че има а, така общо съгласие а, за това към какво се стремим. А, също има общо съгласие, че в много важни сфери има различни конфликти на интереси. А когато има стълкновение на интереси, а, трябва да се постигне баланс. А, така че всеки интерес да бъде частично удовлетворен и частично неудовлетворен. Този баланс е много важен. Важно е също така обаче да се стигне до решение и да се гарантира правна си яснота. Защото най-лошото би било да няма никаква яснота, да не е ясно кой какво и как ще прави. Когато всяка същинска дейност се поставя под въпрос. Това означава колебание, а колебанието в такива ситуации струва много пари. По-добре за всички ни е да има някакъв баланс, който гарантира правна яснота, отколкото да няма баланс и да липсва и правна яснота. Това въжи и за дискусията как да се балансират правомощията на държ... приемащата държава и държавата по происход. Щом има правна яснота, е, ще бъде по-лесно планирането. Най-добре е да има правна яснота, правна сигурност, за да не се допускат така наречените сиви зони. Това е в интереси на всички ни както казах, защото това, което е проблем днес и то основен, е, че по най-важните въпроси правна яснота липсва. Затова ние всички се притесняваме, затова имаме усещането, че в крайна сметка винаги все държавата плаща сметката. Бих казал на всички докладчици в сянка и на всички членове на комисията, че по време на банковата криза, нези, които имаха задължението да приемат решенията, на практика не знаеха какво да направят, как да го направят и какви са правните основания, върху които могат да стъпят за да действията. Е, затова е, се появиха кипърските рицари, ако мога така да се изразя. Но и в други държави членки се появиха тези фигури. Яснотата е най-скъпия лукс за дънакоплаците и за социалния модел на нашите държави членки. Нека бъдем наясно с това. И, това е насоката, в която ще работя утре. Да приключим работа, да се стигне до гласуване. Предполагам, че ще има много общи по характера си компромиси, но нека и така да е, защото е, няма нищо лошо в това да се гласува. Но нека всички докладчици в сянка да дойдат подготвени за компромис, за постигане на компромис, защото е, следващата стъпка, която ще направим, ще се превърне в е, основа за правната яснота, от която се нуждаем. Председателят, благодаря много, е, Гунар. Мисля, че ще можем да се придържаме, нали, да спазим срока за гласуване 20 май в Страсбург, както е предвидено. Обявявам края на днешното заседание. Следващото ни заседание е на 20 май в Страсбург.